Meine sehr geehrten Damen und Herren, Уважаеми дами и господа, колега Питера, всъщност е, добре дошли на нашето заседание на Комисията по контрол върху бюджета. Е, вероятно има проблеми за някои колеги, е, свързани с е, времето, така че все още ги няма. Е, мисля, че някакви съобщения няма. Езиците са обозначени в е, програмата. Ще се предава по е, интернет заседанието, както обичайно. Е, сега добре дошла на заместник председател на Европейската комисия, госпожа Кристина Георгиева екипа от Олаф е тук също. Ням, без бавене ще ви дам думата. Заповядайте. Много ви благодаря, благодаря, че ни посрещате тук, заедно с колегите от ОЛАФ, за да представим тази годишния доклад, свързан с борбата срещу измамите. Решихме да изготвим кратка презентация, PowerPoint. Избрахме този формат, защото ни се стори, че ние сме постигнали напредък благодарение и на насоките на вашата комисия. Имахме насоки за това как да структурираме доклада, за да се разбират по-добре ключовите послания, както и дебата с членовете. На първия слайд виждате представена нашата ежегодна работа от комисията и от държавите членки. Това е борбата с нередностите. За нас е много важно да има ясен фокус и да се следват принципите на доброто финансово управление. Те са изключително важни, ако искаме инвестиции в растежа и заетостта би трябвало да се следва принципа, че парите на дънакоплаците трябва да се ползват отговорно и отчетно. Съобразихме се с препоръките на Сметната палата и Европейския парламент от мината година. В комисията и в държавите членки предприехме множество мерки, за да защитим финансовите интереси на Европейския съюз. В доклада се отчита, че има мерки от законодателно, оперативно естество, мерки за сътрудничество. Ние сме се опитали да обхванем всички от тях. Сега можем да преминем към следващия слайд. Надявам се, че го виждате въпреки дребния шрифт. На този слайд са обобщени най-важните политики на европейско ниво. Ние се съобразихме с регламентите от 2015 година, за това от януари 2016 година нататък се работи с една много по-прозрачна система, която проследява стопанските лица. Освен това имаме междуинституционална група, тя се председателства от независим представител. Определят се и административни санкции. Използват се и служителите в европейските институции, агенции и органи. Също така се зачита принципа на пропорционалност. На второ място, 2015 година комисията прие 4 делегирани акта и 4 регламента за изпълнение в областта на споделеното управление. Целта беше да се подобри качеството на докладването от държавите членки да се намали същевременно и административното бреме за държавите членки. Ние постигнахме добър напредък и в работата си по посока на Европейска прокуратура. Знаете, че темата е трудна, не казвам, че резултатите са блестящи, но е постигнат известен напредък. Надявам се на Декемврийския съвет на правните министри да се стигне до решение. Освен това, искам да отчета и подкрепата на парламента в областта ДДС. За приходите ние направихме преработка на директивата за взаимопомощ. Това ще е всъщност много важен инструмент в борбата срещу измамите по митниците. Ние ще можем да проследим происхода и маршрута на товарите и на национално ниво и из целия Европейски съюз. Имаме и съвместните митнически операции. Знам, че вашата комисия ги подкрепя. Взаимната помощ е много важна за установяване на нередностите при различни сделки, свързани с митнически стоки. Комисията продължава да прилага и плана за действие срещу контрабандата на цигари и незаконната търговия с тютюневи изделия. Тук разчитаме много на съвместната работа с държавите членки имаме и финансиращата програма Херкулес 3. Тя обхваща полицейските и митнически сили на държавите членки. Това прави комисията. Нека обясня сега какво правят държавите членки. Първо, може би трябва да похваля служителите на ОЛАФ, които по един много простичък начин показват към какво се насочва вниманието в държавите членки най-вече и къде изостават. Виждате таблица, заимствана от един от шесте документа, които придружават доклада. Кратко обобщение на мерките, докладвани от държавите членки. Обхваща се превенцията, разкриването, разследването и наказателното преследване, както и възстановяването и санкциите. Тази информация се основава на въпросници онлайн, получени и попълнени от държавите членки и изпратени в комисията. Държавите членки изброяват най-важните мерки, предприяти през текущата година. Всичко това е обобщено в работен документ. Както казах, той придружава доклада по изпълнението на член 335 от държавите членки. Ясно се забелязва, в кои области държавите членки са работили най-енергично. Ако изключим предпоследния ред, други, и погледнем горните рубрики, ще забележим, че най-целенасочено държавите членки са работили по обществените поръчки, финансовите престъпления, прането на пари и конфликта на интереси. Това е много уместно. Работи се там, където има най-големи проблеми – от таблицата обаче виждаме, че е можело да се работи още по-активно, защото има доста бели полета. Затова и водим диалог с държавите членки. Искаме да ги насърчим да работят повече в тези области. Освен това, се вижда колко държавите членки имат стратегии срещу измамите. Сега те са 7, докато в предходната година бяха 5. Още 5 ни съобщават, че скоро ще въведат такава система. Нещо, което слайдът не показва е следното – има тенденции при докладването на забелязаните нередности и тяхната финансова стойност. При приходите има намаление на докладваните нередности. Но трябва да се има предвид и предходната 2014 година, която беше особено активна със съвместни митнически операции – Именно и за това, може би, има такова намаление. То е съвсем естествено. С това уточнение все пак ще кажа, че според нашите служители в много от държавите членки е намалена бройката на митническите служители заради затягането на бюджетите – това е тема, по която ще трябва да говорим с държавите членки. Ние се боим, че може да намалеят способностите им в митническата област. По разкриването на измамите има намаление на броя установени случаи в политиката на сближаване – има увеличение при селското стопанство. Новото е, че финансовата стойност на нередностите се е увеличила непропорционално. Това може и да е добро, може би означава, че държавите членки използват техники, които са по-ефикасни за разкриване на нередностите – но ние трябва да направим своя анализ, за да се уверим, че това е така. Що се отнася до нередностите, които не съставляват измама, Испания и Ирландия имат доста голям такъв брой, около 40% от всички докладвани непротивозаконни нередности през 2015 година. Какви са нашите заключения и препоръки? Както и в предходните години, ние обобщаваме най-важното като препоръки за политиките. Разглеждаме приходите, собствените приходоисточници, както и разходите. При приходите е важно да има съгласуваност между държавите членки. Контролът в някой от тях беше повлиян. На второ място трябва да се направи анализ, като се отчитат тенденциите при разкриването на измамите. При разходите ние посочваме държавите, в които има занижено докладване на нередностите – Насърчаваме също така националните органи да бъдат по-активни в техните действия срещу измамите. Ще обсъждаме препоръките с държавите членки, ще следим за изпълнението и разбира се очакваме да чуем и вашите коментари по представения доклад, а и също така по всички други теми, които според вас могат да бъдат разгледани и с които да се справим по-добре. Благодаря за уводните думи. Този доклад е много важен за нас, защото темата борба с финансовите измами е много близка до сърцето на всички нас. Сега докладчицата госпожа Питро има думата. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Przede wszystkim bardzo chciałam podziękować Pani Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисар Георгиева за експозето относно извършената работа. Благодаря и за сътрудничество с Комисията бюджетен контрол в областта на тази дейност. Съжалявам, че това ще бъде края на нашето сътрудничество, имайки предвид е, новия пост, е, който госпожа Георгиева ще заеме. Сега, що се отнася до информацията? Най-напред, наличните данни във връзка с е, финансови измами. Винаги това предизвиква притеснение, разбира се в хода на нашата работа. Госпожа Георгиева ни каза, че очаква в края на годината да се приключи работата, що се отнася до създаването на Европейската прокуратура. Надяваме се, че така ще се случи това, но е необходимо наистина надеждите да бъдат реализирани. И въпросът ми е как можем ли да очакваме наистина да приключи работата и да се сформира Европейската прокуратура до края на годината. На второ място. Що се отнася до прокуратурата и регламента, който би трябвало да се приеме в тази насока. Въпросът ми е дали е достатъчно правната основа за да може да се гарантира наистина отстояването и защитата на финансовите интереси е, на Европейския съюз. Необходимо ли е да се въведат някои промени, що се отнася до съществуващите регламенти във връзка с създаването на Европейската прокуратура? И какво мислите, каква мислите, че ролята на ОЛАФ е Евроюст във връзка с създаването на Европейската а, прокуратура? На 7 април комисията прие един текст във връзка с ДДС. насочен към създаване на една пътна карта за да се предвидят конкретни мерки за подобряване на сътрудничеството между данъчните органи, митническите органи и прокуратурите и е, всички е, органи, работещи в областта на данъчния режим. Какви, е, как, каква форма на сътрудничество се предвижда тук в тази област? Как тя, та, това сътрудничество може да се усъвършенства? Дали ще се стигне до по-добра ефективност на данъчната администрация в хода на този процес и а, каква е перспективата за приключване на тези действия, така че да се стигне до осезаеми резултати? В доклада на комисията във връзка с борбата срещу злоупотребите се казва, че е необходимо да се ускорят мерките, що се отнася до засичане на злоупотребите. Но както знаем, например, ОЛА няма достъп до всички бази данни. И държавите членки засягат нормативната уредба от 2010 година, както и е, националните уредби във връзка с поверителността, което пък пречи на споделянето на информацията. Така че, преди създаването на Европейската прокуратура, как ще се подходи по отношение на ДДС и измамите? Що се отнася до докладване 2015 година? Е, колко е, са препоръките, които е отправена, отправила Сметната палата към комисията и е, по какъв начин се подхожда относно въвеждане в изпълнение на тези препоръки? Кои са най-големите проблеми, кои препоръки не са изпълними от гледна точка на комисията в този смисъл. По-нататък. Що се отнася до темите, които се обсъждат в бюджетен, комисия бюджетен контрол, бих искал да засегна въпроса с контрабанда на цигари. Комисията възнамерява ли да предприеме нещо, що се отнася до тези държави членки, които не са докладвали контрабанда на цигари по време на 2015 година? Как ще се подходи по този въпрос? И освен това, подаващите сигнал а, относно корупционни практики. През последните години какво е позицията на комисията? Мерките, които са възприяти до сега, дали са резултатни, що се отнася до подаването на сигнали? във връзка с е, нередовност, включително и в рамките на Европейската комисия. Сега, що се отнася до 2014 година? Тогава не е имало системи в държавите членки, които да дадат възможност наистина да се предприемат мерки по отношение на поддаващите сигнали. Комисията възнамерява ли да създаде една система за защита на подаващите сигнали в този смисъл а, в държавите членки. Това са моите въпроси. Благодаря. Благодаря за поставените въпроси. Госпожо заместник председател, имате думата. Uh, Благодаря за наистина много задълбочените е, въпроси. Ще отговоря на някой от тях. Е, е, след това ще дам възможност и на е, хората от Олаф да добавят нещо към това, което ще кажа. Ще започна с признанието, че наистина труден беше пътят ни до тук при създаване на ЕПО, на Европейската прокуратура – много неща се промениха, самата концепция се промени е, по отношение на първоначалната идея на комисията. Това, което наблюдаваме днес е, че по някои от най-критичните въпроси, а сред тях за нас е въпросът дали ДДС да бъде обхванат, ДДС измамите да бъдат обхванати от директивата ПИФ – това отношение има напредък. Това, което ни е, смущава все още, е прага, който се обсъжда в съвета, а именно вреда, щета на стойност 10 милиона евро. Мисля, че тази цифра е твърде завишена. И е, това е въпрос, по който споровете продължават. Искам да похваля Словашкото председателство за това, че много сериозно, взе е, този въпрос. Те въобще работят много е, сериозно, за да намерят добро решение на въпроса с Европейската прокуратура. Благодарни сме на парламента за това, че така застана на наша страна по въпроса с ДДС. Проведахме множество срещи и с е, управата на Олаф, които казват, че това е един вид червена линия. Ако не се постигне това, струва ли си да имаме въобще такава прокуратура, защото това е един вид измама, която има сериозни последствия все още ни притеснява и е, имаме някои неща, които ни смущават в проекто регламента за ЕПО. Е, мисля, че е, съдейки по резолюцията, която прие парламента на 5 октомври, мисля, че те споделят нашите е, притеснения. Първо, компетенциите на е, прокуратурата са твърде рестриктивни, са ограничени твърде много неуместно е да се е, изисква е, щетата е, по отношение бюджет на Европейския е, съюз да бъде, е, да се изисква да е по-голяма, отколкото по отношение на други, защото в такъв случай европейската щета, ако е по-малка, може да се прокрадне, промъкне между другите. И трябва да сме сигурни, че е, Apple получава информация по всички е, случаи, свързани с е, финансова измама, понеже в такъв случай те могат да имат един по разумен дълъг хоризонт, да, един, в който един така период от време, в който да имат наблюдение върху това до каква степен се накърнява финансовия интерес на Съюза. И след това вече работата на национално нища на европейските прокурори, макар че е основният принцип е, прокурора да разглежда дела в е, съответните държави членки, този принцип също се запазва и ние сме, това дава възможност да, за повече обективност в съдебните решения. Сега съвета налага ограничение за допустимостта на свидетелства, доказателства в национално националните съдилища, те също могат да е, доведат до едно ограничение на смисъла на е, Европейската прокуратура. Това са въпроси, по които дискусиите продължават. Е, опитваме се да стигнем до, до момента, в който те ще повлияят на своето решение. Какви са. Попитахте какви са препоръките от Сметната палата, които ни засягат. Е, една от препоръките се отнася пряко до нас, а именно до, в каква степен ОЛАФ и Европол и Европейската прокуратура, до каква степен те ще имат е, обмен до системата за, е, ще имат достъп до системата за обмен на информация. Според нас много важно е да има такъв достъп. Е, данните в Еврофиск трябва да са достъпни, ако искаме да се възползваме напълно е, от е, наличните данни в борбата с финансови и ДДС измами. Много разгорещено обсъждаме разделението на труда между ЕПО и другите органи, които споменахме, ОЛАФ, разбира се. Това също е тема, по която надяваме се ще се намери прагматично решение, което да направи е, така, че е, цялото да е по-смислено, по-добро от е, съставните му части. Защото ако съставаш е, нова институция с принос, който е по незначителен от целта, която си поставил, да се надяваме, че няма да се стигне до това. Колкото до мерки, последващи мерки, които вече са, е, последващи мерки, които вече са взети, дали те са ефективни, мисля, че тук е, също напредваме, ангажираме се с държавите членки, опитвайки се да разберем по-добре защо те е, наблягат на една или друга мярка и в каква степен тази е, приоритизация е уместна в контекста на е, една или друга държава членка. И както показва доклада, доста е, така дебело томче се получи, степента на ангажираност не е еднаква в държавите членки, но общо взето през последните години се забелязва видимо, осезаемо подобрение. И ще повторя нещо, което казах в началото. Ние също искаме е, да направим така, защото хоризонтални мерки в държавите членки не, не подкопават е, къп, възможностите, капацитета на органите, които се борят с финансови измами, не им пречи да си вършат работата. Ето, ще спомена контрабандата на цигари, тютюн. Ние обсъждаме с някои малки държави членки, които имат усещането, че ще загубят е, ресурс е, е, в резултат на непродължаване на споразумението с Филипонис International. International и е, искаме да намерим начин, чрез подкрепа, е, която получават от европейския бюджет, да, да засилят е, капацитета си, така че да не се озовем в крайна сметка с, е, е да не се озовем пред отслабване, вместо засилване на контрола. По данъчната администрация, може би, ще ще дам възможност на Олаф. Между прочим и по другите въпроси, ако имате да добавите нещо, е, по това, което казах до сега и моите отговори за, на, на въпросите, с вашето позволение, госпожо председател. Е, благодаря много, е, госпожо председател и благодаря госпожо заместник председател на комисията. Сега, що се отнася до въпроса на госпожа Питела във връзка с проекто регламента за Европейската прокуратура по отношение взаимоотношенията с ОЛАФ и Евроюст. В тази насока мога да ви кажа, че що се отнася до взаимоотношенията с ОЛАФ, вече има съгласие. Мисля, че 56 или 59 член, струва ми се 56 и по-конкретно, в който има конкретна разпоредба. Допълняемата роля на ОЛАФ се очертава там. Е, има споделена компетентност. Ако остане така, тогава ОЛАФ ще продължи да е, упражнява своя мандат. Но все още дискусиите са в ход и може би всичко това е свършено и е свързано и с Евроюст относно е, факта дали ще предоставя Евроюст административните функции. Това е все още въпрос, по който се води дискусия. Ще видим докъде ще стигне съвета в тази насока. Сега по-нататък по бележките ви във връзка с е, е, е ДДС и плана за действие. Това е отговорност на господин Московици и таксют. Що се отнася до е, злоупотребите с ДДС, позволете да се позова и на доклада на Сметната палата в тази насока. Действително, ние отстояваме достъпа до данни да стане факт. Това е изключително важно, както за комисията, така и за ОЛАФ. Не зная дали другите колеги биха желали да добавят нещо от своя страна, но това е от мен. Благодаря. Ако ми позволите, не се спрях на въпроса във връзка с подаващите сигнал. Ако се върнем отново на таблицата, какво виждате в нея? Виждате, че а, това е една област, в която дела е относително малък на мерките, които се изпълняват от държавите членки в сравнение с други области. С други думи, ние имаме още какво да желаем. Комисар Юрова пое а, е, при сърце тази задача. В момента а, е, работата е в ход, но също така и ние водим разисквания с държавите членки от своя страна относно това, което за нас са приоритети. И е, според нас това е една област, в която е необходимо да се обърне повече внимание на добрите практики от държавите членки, споделени между всички да бъдат те, така че в крайна сметка да се подобри положението. Както знаете, не е лесна тази задача, но е необходимо държавите членки да обърнат повече внимание на този въпрос, както и комисията. Благодаря. Благодаря. Още четири е, заявки за изказване. Сега следващия колега има думата. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, госпожо Георгиева. Благодаря за казаното от вас относно е, доклада за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Благодаря лично и аз и наистина съжалявам в личен план, че ще прекратим сътрудничеството с вас. Конкретно желая ви успех по време на бъдещата ви работа на нов пост. Сега, що се отнася до казаното от докладчика госпожа Питера по този въпрос и както и миналата година тя работеше също по такъв доклад. Благодаря много много наистина на докладчицата за включването на е, тази глава в е, доклада, в, който се, в която се разглеждат много конкретни проблеми които са разглеждани в предишния доклад. И сега, позволете да се спра на някои въпроси, които се очертават от през изминалата година и като че ли не много е предприето. Първо по обществените поръчки и нередностите в тази област. Виждаме, че това е един от сериозните проблеми в кохезионната политика политика. Не само по отношение на правилата за обществени поръчки. Мисля, че комисията повече или по-малко постигна успех при транспонирането на регламента в тази област, но що се отнася до изпълнението, има какво да се желая, до каква степен и до какво до какъв мащаб се въвежда в изпълнение а, за плануването. Да, ние сме удовлетворени от транспонирането на акта, но много важно е да знаем как се изпълнява на практика, как работи, защото в противен случай виждаме, че има сериозни проблеми. На второ място. Искам да се върна отново на въпроса защитата на подаващите сигнали. Е, докладчика засегна този въпрос, както и вие, е, госпожо заместник председател на комисията. Виждаме, че има конкретно развитие в рамките на комисията. Започва някаква оценка на положението, но доколкото виждам аз самият, все още има нужда от е, подкрепа в генерална дирекция правосъдие, защото е необходимо да се намери правното основание на европейско ниво, за да се гарантира подобна защита и закрила. Също така има какво да се желае и по отношение на субсидиарността. Трябва да докажем, че това не е проблем само на държавите членки. Не можем да очакваме, че само държавите членки ще предприемат мерки в тази насока. Е, може би те не го правят, защото все още нямат е, достатъчно опит, не би, но имам, трябва да имаме предвид, че подаването на сигнал в крайна сметка е въпрос, който е много значим за европейските интереси. Така че не само на национално ниво, но на общностно ниво има интерес за закрила на подаващите сигнали, защото понякога те е, предоставят информация тясно свързана, например, с ДДС измами, които на практика са изключително важни за приходната част на европейския бюджет. На трето място, е, без споменат ДДС. Искам да попитам също за плана за действие, но вече получихме отговор по този въпрос, че господин е, Московиси отговаря за него. Но искам да подчертая това, което вие, госпожо заместник-председател, вече подчертахте. А именно, Европейската прокуратура ще има някаква отговорност над прага 10 милиона, но това просто наистина е смехотворно, ако мога така да кажа, защото хората, които работят в този област, знаят, че е, ДДС измамите са специфични по своя характер. Понякога са доста по-низко от подобен прак от 10 милиона евро. Освен това съществува проблем, че е, обикновено засяга този злоупотреба повече от една държава членка и тогава вече се задава въпроса как ще се изчисли, ако са 3-4 държави членки, които са засегнати от подобна измяна, как така ще ги е, изчислим тези 10 милиона, ще ги събираме или по какъв начин изобщо ще подходим. Отново искам да се спра и на а, доклада Борба срещу корупцията на комисията, който може би още не бе упоменат. Очакваме подобен доклад в първата половина на годината. Има сериозно забавяне. Вече разбираме, че може би през месец декември ще можем да видим текст в тази област, но съжалявам, че така се получи с това забавяне на доклада. Що се отнася до предишния доклад 2014 година, имаше сериозно дебат между комисията и парламента във връзка с глава 29. Знаем, че има наистина проблеми свързани с борба с корупцията, включително и в институциите, така че е, все още не съдържа нова глава относно посветена на европейските институции този доклад, така че според мен е съвсем е ясно. Е, време е вече да се включи подобна глава за европейските институции в доклада. Сега по Европейската прокуратура. Радвам се, че накрая съвета стигна до заключение, че може в рамките на 10 милиона да остане този въпрос правомощие на Европейската прокуратура, но въпросът ми е следния. Има две страни този въпрос. Едното е, е да се създаде максимално кратък срок прокуратурата, Европейската прокуратура, от друга страна обаче тя трябва да бъде достатъчно силна. Тук като че ли малко има известно противоречие – така че как оценявате вие, е, как ще се стигне до компромис в хода на тази дискусия в крайна сметка? Какво ще бъде силата на а, прокуратурата? Как ще се стигне до компромис? Ще бъдем ли удовлетворени от компромиса или ще жертваме силна прокуратура, за да можем да имаме в максимално кратък срок прокуратурата? И още две неща. В предишния доклад бе посочено, че е необходимо да има общ индекс корупция за държавите членки. Искам да ви попитам дали нещо се прави по отношение на този а, антикорупционен индекс, дали комисията извършва подобни оценки. И на последно място, що се отнася до споразумението в областта на тютюновите изделия. Радвам се, че накрая вече комисията последва посоката зададена от Европейския парламент по отношение на това споразумение. Има и други а, транснационални корпорации, така че в този смисъл искам да попитам как стоят нещата с подобни големи транснационални компании, какво можем да очакваме, що се отнася отнася до евентуално споразумение или спогодба с тях или въобще целият цели отрасъл. Благодаря. Колега Де Йонг е следващата в списъка. Следващия. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла и на заместник председателя Георгиева. Аз лично е, съм... Много съжалявам, че ще ни напуснете в края на годината. Много ни хареса вашия делови подход, особено по изпълнението и бюджет, на бюджета и бюджетирането. Да се надявам, че ще можете да продължите в този дух да работите и след е, и на другия пост. Е, четири. Много вече неща се казаха. Аз имам четири бележки и ще бъда кратък. Нещо, което казах, е, когато Сметната палата представи годишния си доклад, е, доклад именно за нередностите, свързани с обществените поръчки. Ако погледнем е, те, годишните доклади по измамите, става ясно, пределно ясно, че в известен смисъл Олаф трябва да бъде пасивна да изчака държавите членки да се натъкнат на нещо но ако вече се наблюдават е, е, повтарящи се грешки, е, тогава колко време би трябвало един, едно правителство или някакъв правителствен орган да изчака, за да види как функционират обществените поръчки? Имаме съдилища, имаме е, съдилища и би трябвало да има край е, на е, търпението ни в един момент. Е, и до каква степен Олаф може проактивно да разрови в даден такъв случай и да и да действа. Мисля, че е, това е, ще е, бъде е, добър подход. Е, колегите вече споменаха годишния доклад по борба с корупцията, но ако погледна е, съдържанието на този годишен доклад по измамите и дейностите предприяти срещу корупцията в държавите членки, проведахме заседание на националните точки за контакт, е, програма за обмяна на опит имаме също така няколко, това са няколко штриха от политиката за борба с корупция. Но всички сме наясно, че само един системен подход може да ни помогне борбата с корупцията. Споменахте един пример, който, за който се говореше и в е, е, медиите, пристанището е, и митницата на Роттердамското пристанище. Е, тук е, е, е, трябва да се балансира между улесняване на търговията, ускоряване на процеса, от другата страна обаче на, на, на чистата е, операция, е, прозрачност и е, честност. Е, сега имаме, наясно се, че има канали, по които бързо при ниска степен на риск може да мине човек през митницата. Само преди е, в е, няколко месеца по- след случая, за който споменах, е, избухна един крупен корупционен е, скандал е, трябваше наистина нещата да се разгледат от гледна точка и на, висок, на големи и на, е, на малкия риск. Е, нашата работа в Брюксел просто да, да седим тук и да казваме е, някаква грешка има е, или недобро управление, но националните органи трябва да се справят с това. Мисля, че наистина един е, ти трябва да, да, да бъдем проактивни. Е, една е, така офанзивна политика ще бъде по-добра по отношение на борбата с корупцията. Ако може да кажеш някои думи за това, какво ще излезе като цялостен доклад по напредъка и мерките по незаконната търговия с тютюневи изделия, по този доклад какво може да се каже? Е, вероятно имате какво да кажете. Края на ноември сме, е, вече сме ноември. И накрая, наистина, е, приветствам това, че е, споменаването на, на е, че някои места в доклада се споменава е, подаващите, подаващите сигнали за наредности и е, мисля, че това е добър подход и си мисля, че заедно можем да намерим решения поне в тази област, а пък е, и в по-широк контекст ще има и други доклади е, от парламента, защото темата е много важна. Следващия колега. Oui, madame la présidente, madame la vice-présidente, chers collègues. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. 75% от европейците мислят, че Европейския съюз трябва много по-активно да се бори с измамите. Втората цифра беше спомената от вас, госпожо комисар, около 2000 евро на европейски граждани се губят заради измами всяка година. 1 милиард годишно. Това е залегнало във вашия доклад. Вие представяте резултатите от 2015 година. Чухме вашите заключения както и заключенията на докладчик. Аз не ги успорвам, но ще обърна на три, внимание на три въпроса важни за социалистите. Първо, измамните и нередностите, сигнализирани от държавите членки. Имаме голям брой нередности, които са преднамерени измами. От тях единствено 1400 са били посочени като преднамерени измами, следователно имаме 11% намаление в сравнение с 2014 година. Виждаме, че и измамите би трябвало да са намалели. И вие, госпожо заместник председател, ни изоставяте сега, отивате да работите в Световната банка. Би трябвало да се радвате, след като сте отговаряла за бюджета, че има по-добро възстановяване. След това вие сами посочихте селското стопанство, рибното стопанство, където има най-често нередности. Първият въпрос е, не мислите ли вие, че е по-добре да се хармонизират декларациите за плащания във всички държави членки, така че да може данните да са сравними и надежни? На второ място, Нередностите, които не съставляват измама, често се държат, дължат на твърде голяма бюрокрация. Не мислите ли, че е добре държавите членки да упростят своите процедури, а по този начин и комисията ще види, че ще намалеят нередностите? но аз не мисля, че държавите членки трябва да се делят на добри и лоши ученици. Това е не много уместна идея, освен това е, подобно отношение е много субективно. Има още нещо, госпожо комисар. Вие споменахте съвместните митнически операции, провеждани между държавите членки, заедно и с трети страни, и с Олаф казахте, че 16 милиона са били възстановени от контрабандата на цигари през 2015 година. Аз участвам в комисия КОНТ, занимавам се и с тютюневите изделия, така че мога само да ви поздравя. Може би това е резултат от вашата стратегия за активната борба срещу контрабандата на тютюневите изделия. През 2015 година беше оповестен и доклад за тази стратегия. Можете ли да го потвърдите, госпожо заместник председател на комисията? има споразумение с Филип Морис, може би то всъщност е добра идея, защото цифрите показват, че има отлични резултати. Аз се включих също в списка на изказващи се. Наистина, този доклад с многото е, приложения е, предоставя много информация, но въпросът е какво правим с тази информация. И става дума, ние сме запознати с разни изма, случаи на измама, но следващия въпрос е какво прави комисията, за да как наблюдава такива случаи за да сме, да не се получи така, че е, да кажем, ако тази година бройката е, е приемлива, в следващата година да не нарасне как всъщност ще се третират е, тези е, случаи, съобщения за измама? Как, как, какво е, ще направим с тези е, бройки? И вторият ми въпрос е, в селското стопанство 50% от случаите се разкриват в, е, е, чрез системата за контрол в е, областта на кохезионните фондове 2 трети. сега тук имаме 50%, които минават през ситото на контрол, което сочи, че някъде има проблем. Къде се крие проблема? Това е вторият ми въпрос. И третия въпрос е свързан с данните на Олаф Олаф говори за 888 милиона евро и какво следва след препоръките на Олаф в това отношение? Госпожо заместник председател, ако обичате. Thank you. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Виждам ние така се радвахме на факта, че докладчика от предходната година много задълбочено се зае с системата, е, която обсъждаме днес, да се надяваме, че така ще продължи и за следващия докладчик. Защото всъщност ние тук е, се занимаваме с е, много важен проблем, не само от финанс, управление на, от гледна точка управление на финансите, но и по отношение доверието на европейските граждани. Ще се опитам да отговоря на въпросите и ако колегите от Олаф имат да добавят нещо, могат да го направят. Ще започна с поръчките. Наистина, много важен въпрос. За радост се признава и отчита неговото значение и от държавите членки. Това стана ясно от презентацията ми. Това, на което сме свидетели в момента е следното. През март 2016 беше крайния срок за транспониране на европейското законодателство, т.е. да се е, уеднаквят, е, е хармонизират процедурите. Колегите ми е, казват, че е необходимо време е, между транспонирането на директива и нейното е, интегриране в е, националната законодателна рамка и нейното прилагане на практика. Именно в този интервал е, в някои случаи този интервал е, е, той е средно е 3 години. Значи нашата работа е да настояваме резултатите да са факт максимално е, бързо, защото 3 години е много време. Започваме през март 16 и март 19 ще се видят резултатите. Благодаря на Олаф за това, че действа проактивно защото те именно този въпрос, е, ангажираността на държавите членки, е, е, ги занимава за следващата година. Как работят те, държавите членки, трябва ли да обменят повече опит, за да се снижи броя на нередностите при обществените поръчки. И сега да скоча веднага на въпроса за опростяването и да кажа, Наистина, нека да си кажем честно, понякога ние е, търсим вината у някого, а се оказва, че ние сме виновни, защото наистина трудно е да се разберат е, нещата. Е, е, и лесно да бъдат манипулирани, именно защото са толкова сложни. ясно е, е правилото по-простичко правило, по е, малко злоупотреби с него и е, наистина нашата надежда да вдигнем завесата, зад която е, лошите, както бих се изразила, могат да вършат, е, да, да вредят. Второ, защита на, на подаващите сигнал за наредности. Всеки, който е имал някаква работа, свързана с подаващите сигнал, дали защитата или някаква друг аспект, знаят, че ако не действаме последователно, е, хората ще се е, боят е, да се изправят и да, да кажат, да дадат някакъв сигнал. И именно е, това трябва да насърчаваме в собствения си персонал, тази последователност. Дали Става дума за 29-я доклад, както вие споменахте, не само по защита на подаващите сигнал, по цел, целият набор от въпроси. Но си мисля, че поне от гледна точка на комисията, това е една област, където най-добрият начин да се действа е да се показват е, добри практики, но и да не се притесняваме да коментираме по лошите, да, да коментираме лошите практики. Там, където на хартия нещо звучи добре, но, но на практика не се е, изпълнява по най-добрия възможен начин. Е, важна предпоставка за това е правната е, основна основа и последователното и изпълнение и прилагане на законовите норми. Това е, по това работим. Аз коментирах по националните е, отчети за борба с корупцията. Е, не знам дали това е 29-ти доклад или не, но разбирам какво искахте да кажете. Надявам се, че ще бъдем малко по-критични, самокритични, да, за да насърчим държавите членки, да, да им дадем добър пример. Сега не мога да кажа, че ще го направим, защото това не попада в нашия е, периметър на дейност. Той е отговорност на е, генерална дирекция Хоум, вътрешни работи, Предстои доклад до края на годината. Е, те ще имат какво да покажа парламента, дали този доклад или отчет на изпълнението но те е, са наясно, че очакванията към тях са е, големи и ще използваме и дебрифирането по техния ангажимент и ще ги насърчим. По прокуратурата. Сега, дали е, трябва да я направи максимално скоро и максимално силна тази инстанция? Всеки път, когато обсъждаме ЕПО, повтаряме нещо, което е, е общо като позиция с парламента, че трябва да има минимални изисквания по отношение на ЕПО, които ще да, да, на които ЕПО трябва да отговори, за да има смисъл цялата тази история. И ние обаче все още не сме ги формулирали. И в крайна сметка трябва да решим какво би било най-добро за Европа, предвид различията, различните мнения. Знаем, че има е, различни държави членки. Някои са много амбициозни, други е, смятат, че това е, е накърняване на суверенитета им и така. Как ще решим този проблем, не зная все още, но има някои принципи, които, по които комисията поне е готова да, не е готова да направи компромис по е, споразумението за е, тютюна. Решението е, по, с Филип Морис Интернашнъл е едно решение, което много внимателно бе преценено. Наясно сме, че има директива за тютюна и международна рамка, тези документи, инструменти ги нямаше, когато подписахме споразуменията. И сега наясно сме, че може да се появи регулаторен вакуум, но е, бяхме убедени, че Филиборс Интернешнъл съвсем доброволно ще се, се съобразява с това споразумение, дори да не е продължен срока му официално, което ни успокоява малко по въпроса за е, регулаторния вакуум. И е, именно за това стигнахме до решението. Разбрахме какво е, притеснява някои държави членки и техния капацитет да действат и съответно и взимаме мерки, за да им помогнем. Но сега ние, това, което ни занимава най-много е да проработят новите елементи от регулаторната рамка. И, и тук искам да кажа много хуб, така топли думи по отношение на Пол, Олаф, които бяха особено активни по протокола за тютюна. Ратификацията беше в нашото поле, ние го направихме, но това, че на, на, на, насърчават и други държави членки да го направят. Колко са ратифицирали вече? Значи, на половината сме, все още доста работа ни предстои по ратификацията. Въпроса за докло, дали мога да потвърда, че ще е готов до края на годината. Мога да ви уверя, че ще го получите скоро и е, надявам се ще ми просите, ако го получите през януари екипа ме помоли е, за още малко, за малко повече време, за да излезе качествен доклад и за това е, това отлагане. Да, е, страните, които са ратифицирали е, протокола е 24, ще трябват още 17. Аз е, наистина проявявам голямо уважение към това, което те правят, защото те се съсредоточиха върху подпомагане на, рати... и, е, на ратификацията, процес на ратификация, като се ангажираха с секретариат и работиха с е, на държави членки, които бяха така, при които имаше проблем с ратификацията и е, ви моля за вашата така разбиране, че може би ще забавим малко доклада, но е, тук ме уверява, че до края на януари ще излезе. По въпроса за системния подход. Опитваме се и това бе показано в графиката, на графиката. В работата и на комисията и на държавите членки се опитваме да обхванем хоризонтално всички държави членки, отрасли и сфери на действие по един системен начин. Но може би ще е добре да обсъдим този въпрос, защото разбирам какво имате предвид. Вие действате по същия начин с данъчните администрации, ангазирате таксут, е, генерална дирекция таксут по същия начин и това се опитваме да правим и ние действаме активно с митниците, митническа администрация, особено е, с държави, на държави членки, където има риск от нарушения, а самите те имат е, ограничени е, капацитет. Това са някои по малките държави членки по източната граница. Литва, Латвия, но Финландия също е, така е, казват. Не искат пари, но искат помощ е, допълнителна с е, експертна, експертна помощ предимно. Е, сега, добри и лоши държави членки, това е дискусия, която тече отдавна. Тук има две е, школи. Е, ние се опитваме да работим повече по добрите и най-добри практики, като най-добрият начин да се елиминират лошата практика, но понякога, когато има е, значителни проблеми, те трябва да се изтъкват. Мисля, че вече говорих за е, упростяването и доклада за изпълнение, за напредъка. По въпросите на на госпожа Гресле. Въпросът, който поставяте за е, това какво ще се прави след констатациите в даден доклад. Това е важно, много важно. Опитваме се да дефинираме сферите на ангажираност с държавите членки. И това ще помогне държавите членки след това да насочат вниманието си към проблемните сфери. Наясно сме също, че там, където има повторяемост е, на проблемите, държавите членки трябва да съсрочат вниманието си именно там. Можете, може би от Олаф могат да кажат малко повече по въпроса за последващите действия, но нещата опират тук и до възможности. Имаме един малък екип, работи по този доклад и ние се грижим да е, съставим доклада, а след това вече изпълнението и ангажиментите с него е в е, е, държавите членки. Препоръките на ОЛАФ по тези 880 милиона. Това е въпрос, който обсъждаме с Олаф от доста време. Все още е, трябва да извървим така известен път, за да стигнем до общо разбиране. Защото от бюджет на гледна точка, според нас понякога препоръките на Олаф за това какво е, трябва да бъде върнато, в крайна сметка, може би не е най-уместното. И може да се очаква е, взаимодействие с колеги в е, Генерална дирекция и правните служби. Това е личното ми мнение. Хората от Олаф са запознати с него. Мисля, че е по-важно е да работим по това, да видим колко ще съберем, а не колко ще изискваме. Защото. Защо? Защото това, което е, искаме, обикновено е стимул за персонала на Олаф да иска максимално, докато работим за една, докато е по-добре да, е, бъдем, да, да действаме реалистично и да е, поискаме това, което можем да получим. Не е, тези 880 милиона, е, е, тази разлика между е, изискуемото и е, това, което можем да получим, е, трябва да се, е, поне трябва да помислим в бъдеще. Ако нямате нищо против, ще дам думата на Олъв за допълнителен коментар. Благодаря много, госпожо заместник-председател. Госпожо председател, искам да взема отношение показаното от господин Дейон случаите на системна корупция пристанище Данкастър, нека кажа, че в бъдеще Олаф ще насочи усилията си в по-голяма степен към превенция на измамите. Принципно тук сме работили добре, що се отнася до разходите, но сега би трябвало да помислим и за измамите при приходите последното казано от госпожа заместник-председателя, то беше съвсем искрено, наистина е добре да се помисли какво да се направи за възстановяването, какви са препоръките на ОЛАФ, какво всъщност се възстановява. Много често самото възстановяване се случва доста по-късно и не се вижда пряко отразено за годината, но принципно е добре да се мисли за наблюдение на изпълнението на финансовите препоръки. А ние ще продължим да ви уведомяваме за работата ни. Нека кажа и нещо по вашия въпрос, госпожо председател. Той беше свързан с получената информация. Принципно системата, която ние имаме, е система за докладване на нередностите, а не за незабавно заемане със всеки случай, но нашите колеги ще го обяснят по-подробно. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, госпожо заместник председател. Ще отговоря на въпроса ви за последващите действия. Както вече беше казано, ние е, имаме е, законодателна рамка, която изисква от държавите членки да ни докладват какви са последващите действия след установяване на нередностите. Ние разполагаме с информация, следователно знаем какво се случва на национално ниво. През последната година започнахме да включваме все повече елементи в доклада, свързани с многогодишната перспектива. Има се предвид цялата получена и актуализирана информация от държавите членки. За вас най-интересното бяха нередностите. Разбира се, в този случай ние сме включили в доклада доста текстове, свързани с това, което ние наричаме съотношение на установени нередности. Разглеждаме периода, например 2009 до 2013 година, за да разполагаме с стабилни данни. След това анализираме какво е направено с установяване на измамите. Виждаме, че всяка година в периода 2009 до 2013 година 10% от нередностите са били доказано измами като имаме ежегодно увеличение на този брой нередности. В някои случаи разследващите органи архивират делата, защото се установява, че няма измама, особено в селското стопанство. Но ние се опитваме да включваме все повече такива елементи, за да подобряваме своето докладване – благодаря. Thank you. I just want to add... Благодаря. Позволете ми да добавя. Господин Дейон току-що прати в Твитър съобщение. Госпожа Георгиева идва с лоша новина. Няма да има доклад за корупцията скоро. Но нека кажа, ситуацията не е толкова лоша. Не мога да ви дам категорично потвърждение, само обяснявам, че се работи активно. Разбирам, че вие очаквате този доклад, но така или иначе новината не е все още лоша. На второ място, госпожо председател, сигурно ще се срещнем отново преди края на годината, но това е последната ми проява във вашата комисия съгласно установения план. За това искам да благодаря, като давам висока оценка на нашето сътрудничество. Ще кажа, че е, за мен е било много обогатяващо да работя с вашата комисия. Надявам се, че и в бъдеще ще работим заедно, защото Моята позиция в Световната банка отново ще е свързана с защита на европейските интереси. 30% от нашите пари, за които аз ще следя внимателно. Благодаря ви много, желаем ви всичко най-добро в бъдеще, разбира се. Аз е, трудно възприемам това, че днес е, ще се видим за последен път. Не мога да го преглътна все още, е, но Надявам се, че няма да е така, но ако се окаже, че няма да се видим е, до вашето е, заминаване, желая ви наистина всичко най-хубаво. Знаем, че Световната банка е важен партньор за Европейския съюз. Е, е всичко хубаво ви желая, ако не се видим, но се надявам, че няма да е точно така. И сега докладчицата, госпожа Питер, има думата. В заключение. Благодаря ви. Мисля, че няма какво толкова да се добави. Глашение тих пунктов, które szczególnie wzbudzają i... Искам да благодаря на колегите от комисията. Благодаря, че те засегнаха много важни теми. Благодаря и на госпожа комисаря. Надявам се, че ще получим и обещаните писмени отговори. Отново искам на всички да благодаря. Ja, е, und ich glaube auch, dass wir dann Monitoring der einzelnen Betrugsfälle auch übergehen müssen. Das ist eine Frage von Glaubwürdigkeit. Е, мисля, че е, справенето с е, тези случаи на преднамерена измама е въпрос и на доверие, така че е, не бива и този аспект да пренебрегаме. Сега следващата точка на дневния ред имаме едно, една промяна. Ще стегнем напред пета точка. Това е доклада за е, специалния доклад 17-2016 на Бреската сметна палата, освобождаване от отговорност, връзка с изпълнението на бюджета за 15 институции днес могат да направят повече за улесняване достъп до, организи... до организираните от тях обществени поръчки. Моника Макове има думата. You, Chair, for... Благодаря ви, че ми давате възможността да представя нашия специален доклад. E Аз представям доклада на Европейската сметна палата. Темата е институциите на ЕС могат да направят повече за улесняване на достъпа до организираните от тях обществени поръчки. Въпросът тук е каква е обратната информация при обществените поръчки. Принципно, нашия анализ показва, че частотата на грешките е ниска. ОЛАВ също докладва, че няма много установени грешки. Следователно, основното заключение е, че при институциите на ЕС проблемът не е в изпълнението при обществените поръчки като цяло. Те се управляват добре, управляват се справедливо. В началото на нашия одит ние проведохме експертни срещи. Въпросът към експертите беше – Какви са проблемите при обществените поръчки за институциите на ЕС? Оказа се, че обсъждаме двете страни на една и съща монета. Първо, достъпа на стопанските лица. Достъпа им до обществени поръчки. На второ място, рентабилността съответно за институциите на ЕС. Един от основните проблеми се оказа ниското участие на стопански дейци в организираните обществени поръчки. От тук и въпросът как да се стигне до по-активно участие. Имаме Европейската директива за обществените поръчки с подобрени позиции на малките и средни предприятия. Но принципно Европейският съюз не е успял да се справи достатъчно добре с този въпрос, ако се погледнат самите институции. Одитът разглежда четирите най-големи институции, 4 милиарда е общата сума за измината година. Седемдесет и два процента Европейска комисия, 12% парламент, 12% Европейска централна банка. Направихме и преглед на четирите 57-те по-малки европейски агенции и органи. Разгледахме обществените поръчки при тях. Те са отразени в приложение 2 на нашия доклад. Участието беше застъпено както в директивите, така и в правилата за европейските институции но основната препоръка на Сметната палата е да се подобрят законодателните норми. Трябва да се помисли и за бъдещата преработка на финансовия регламент и съответния график. Възможно е тази бъдеща преработка да включва и текстове за достъпа до обществените поръчки. Нека кажа, кои са най-съществените пречки при достъпа. На първо място, видимост на тези поръчки в интернет. Оказа се, че търсачките не винаги предоставят удовлетворителни резултати. Освен това, съответните четири най-големи институции предоставят информацията раздробено, частично на своите веб страници. Същевременно, когато участниците смятат, че са били третирани несправедливо, те не могат лесно и бързо да намерят пътя за обжалване. Важно е на първо място институциите на ЕС да събират данни за обществените поръчки, така че да научат своите уроци възоснова на тези данни и да видят доколко са ефикасни техните политики за обществените поръчки. Финансовият регламент също трябва да бъде адаптиран. Институциите на ЕС, освен това, трябва да работят по единен правилник. ЕЦБ е пример за институция, която се придържа към такъв единен правилник. Има и още нещо – при влизане на пазара на обществените поръчки първо трябва да се направят консултации, да се познава добре самия пазар. Друга важна препоръка е договорите да се групират в малки групи, за да е по-лесно на предприятията да участват и да изпълнят самата процедура по поръчката. Да се групират по партиди. На трето място да има електронно обслужване на едно гише. И накрая, но не и по значение, препоръчва се европейските институции да се учат едни от други относно ефикасността на своите обществени поръчки. Накрая на своя анализ проведохме втора среща с експертите, за да проверим на практика нашите препоръки. Да видим доколко те са правилни, доколко участниците на пазара смята, че те им помагат. Получихме потвърждение на полезността на нашите препоръки, нещо, което много ни радва. Накрая, нека се спра на четирите големи институции в нашия анализ. Имаше известна разлика между тях. Парламентът, съветът и ЕЦБ приеха нашите препоръки, но комисията направи множество коментари. Аз бях малко разочарован от това, че комисията подходи по доста различен начин. Уважаеми Колеги, аз съм готов да отговоря на въпросите ви, но мисля, че като кратко въведение предоставената информация е достатъчна. Благодаря ви. Това е един наистина е, новаторски доклад, е, така да се каже, който обхваща няколко институции и дава един е, много зна, така значим ракурс към проблема с обществените поръчки. Сега колегата докладчик Маковей. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми дадахте думата сега. Ще говоря на румънски язик. Ала, al Curții да аудит, Audit este благодаря за този доклад, специален на Сметната палата, в който а, ние получаваме много ясни препоръки относно обществените поръчки и действията на европейските институции в тази насока. Сега, аз съм направила конкретни предложения И е важно наистина да има по-голяма прозрачност, що се отнася до е, европейското финансиране. Всички е, договори трябва да се публикуват, да се огласяват както на национално, така и на общностно ниво. Портала, с който разполагаме сега, на Европейската комисия, е мястото, където вие можете да проследите как средствата се насочват към кои страни и прочее. И този портал може да бъде използвано обаче само от е, хора в съответната страна. Ако, например, е, кликнете на Чешката република, Полша и проче, ние, вие ще можете да прочетете информация на чешки язик, на полски язик съответно. И предложението, което аз миналия път направих и отново и отново все ще го правя, докато не се обърне внимание на това предложение, е, че наистина е, този, е, тази интернет страница трябва да бъде на е, френски, английски или немски езици, за да може наистина информацията, която се вписва от държавите членки, да бъде преведена на тези езици и да отговаря на едни и същи критерии. Например, колко средства са получени от коя страна, за да извърши какви конкретни стъпки по този начин ще може да се получи тази конкретна информация за какво са предназначени средствата. След това, какви предложения са правени, какви са офертите а, а, по отношение на цените, има ли някакви забавени и проче и проче. Всичко това трябва да се предоставя и по един стандартен начин, така че да можем да правим сравнение между държавите членки, как точно са се освоявали средствата, кой си е свършил добре работата, кой не чак толкова добре си е свършил, кой иска повече пари, кой е, всъщност е, има просрочки и забавени и проче. По този начин ще можем да проследим действително как се изразходват средствата. Сега, е, позволете да се спре на още един аспект ефект. Това са рестриктивни процедури. Е, зави такива процедури, които се ограничават от възложителите, спират е, прозрачността и конкурентноспособността, способността, защото на практика ние не знаем по какъв начин се възлагат тези договори и съответно как се използват а, е, а, публичните средства. Така че в крайна сметка е необходимо да се ограничат подобни а, процедури до наистина конкретен малък брой. А, изключително важно е, действително, в повечето случаи да е ясно описано защо се изисква подобни рестриктивни договори. Защо след толкова много години, например, няма освобождаване при изпълнение на бюджета на конкретно конкретна стъпка. Това е наистина неприемливо. Толкова много средства използва съвета, например, за ограничени процедури. И още нещо. На последно място, е, Сметната палата посочи този аспект. Економическите оператори. Необходимо е да създадем възможност за малките и средни предприятия, за да могат да имат равен достъп за да бъдат в състояние наистина конкурентно способно на действа, що се отнася до обществените поръчки. В сегашната а, система големите оператори имат а, предимство. Те имат 7-10 годишни договори и проче, които не са разделени на партиди. Това не може да бъде здравословна конкуренция. Това изобщо не е конкуренция. Това според мен е пример за монопол. Това е една структура, която също така е, дава възможност и за корупционни практики. Какво значи това? 7-10 годишен договор. Понататък, накратко. Що се отнася до подаващите сигнали? Много е важно да имаме защита, европейска, истинска защита за подаващите сигнал. Те все още, тези хора, трябва да се укриват едва ли не. Така стоят нещата сега, трябва да си го кажем. Защото ако използват а, а, правните процедури, законосъобразните процедури, просто ще трябва след това да се укрият, защото няма нужната закрила. Например, разследващите журналисти, които а, са в състояние да съберат изключителна информация за данъчните убежища, например. Те са много важни, изключително ценна работа извършват, включително и за НПО-тата по отношение на използването на средства. Именно за това е нужен портала да се разработи на тези три езика, за да може наистина да следим процесите. Благодаря. Next of the Redenliste, Kollege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 Наистина възхищавам се на енергията, с, с която е, Сметната палата се така обърнала към този въпрос. защото е, това, което споменаха преждеговорившите в е, връзка с е, преднамерените злоупотреби, аз наистина благодаря на Моника Зеления е фантастично точен, задълбочен и компактен доклад. Това са много неща, които трябва да се променят. Както казаха и преди мен, редица Обикновено вниманието се насочва към големите е, фирми и предприятия. Те е, трябва да направим, да, е, да дадем възможност на малките и средни предприятия да се е, да участват, защото така както са е, заложени условията, те са безумни и предварително се знае кой ще получи, кой може да получи, кой не даден договор. Затова е хубаво, че доклада обръща внимание и на този въпрос. И тук е, не става дума само за големите европейски институции, но агенции и други е, също е, и други европейски институции, представителства в отделните държави членки също е, трябва да бъдат в е, обсега на нашето внимание. Съгласен съм и с препоръките, съгласен съм и с препоръките на колегата Маковей, както и на Сметната палата. Е, достъпа е, към е, чувствителни и противоречиви теми трябва да се подобри, да се улесни. При обществените поръчки не трябва е, няма непременно е, е, измама, но има много слабости, много слаби места. И е, на мен ме интересува, например, въпроса как е, достъпа към еврейските, е, как се решава въпроса с обществените поръчки във връзка с достъпа до конкурсите когато е, човек е, се гледа в европейски институции, да кажем Европейската комисия и различните дирекции, е, колко трудно е да се е, добере човек до информация за е, формалностите, изискванията, в които е, се поставят във връзка с един или друг е, конкурс. Ние Държавите членки имат добър опит при изпълнение на е, поръчки. Въпросът обаче е дали е, тези е, заложени правила не създават един вид дискриминация. Аз работих в, съм работила в сферата на медиите и наблюдавах как отделни институции се отграничават от други, така да се каже. Е, или, е, да кажем, е, съсредоточават се върху е, някои от изискванията на, на, по договор, докато съдържанието им е, е на общо за поставените изисквания е съвсем различно. Нашата стратегия за подпомагане на малките и средни предприятия е в, е, и достъпа им до възлагане на поръчки наистина е, трябва да е, е въпрос, по който трябва да работим и който иска нашата подкрепа. Тук, е, за съжаление, е, европейските политици не са последователни. Е, ограничена е видимостта, т.е. прозрачността за, на обществените поръчки не е достатъчна. След Брексит нещата се променят, ние ходим на мисии и какво констатираме, дали националния флаг е окачен както трябва, а всъщност някога именно но достъпа до обществени поръчки е, за малки и средни предприятия, това е което подкопава доверието в... Е, и трудностите свързани с това, те подкопават доверието в е, е европейските институции. За това се говори, е, в, е, че в Брюксел се решават нашата съдба без нас да се чуе нашия глас. Никой не говори за британски фирми, се ползват от европейските фондове всъщност и аз се надявам, че дискусията Дискусиите, е, за съжаление, е, не присъстват много от депутати, но дискусията ще се проведе. Е, мисля, че благодарение на това прозрачността ще се увеличи Европейския съюз в крайна сметка да проведе необходимите реформи и да престане да хленчи, да, да плаче за това, че Великобритания иска да си тръгне, а да внимаваме да последват примери и други държави членки. Благодаря. Благодаря на колегата, че е, включи темата Брексит в дебата. Не очаквах да е, наистина стигнем до тук, но поздравявам колегата, че успя. Както и да е. Благодаря също така и на докладчицата и е, благодаря за доклада за качествата му. Сега, когато говорим за европейския бюджет, какви са грешките? Много често грешките се дължат именно на обществените поръчки, така че това е една много важна тема за всички нас днес. Естествено, тук не става въпрос само за грешки в доклада, но става въпрос и за достъпа до обществените поръчки в Европейския съюз, така че по-малките дружества да могат наистина да разчитат на достъп. Както Сметната палата вече вече каза, действително, имайки преди директивата за обществени поръчки, необходимо е да се гарантира по-лесен достъп за местните дружества, защото директивата ни дава възможност процеса на е, тръжната процедура да се очетат някои е, много важни аспекти като, например, социални въпроси, да се даде възможност да се обърне внимание на екологични политики и прочее. Например, защо пък и да не е по-лесно за местните е, дружества да участват с по-голяма лекота в процедурата? И мисля, че действително трябва да имаме предвид всичко онова, за което стана дума, включително и казаното от мен, но не бива да затрудняваме местните дружества, по-малките дружества да имат достъп. Е, важно е да се предвидят подобни аспекти и в директивата, новата директива, не бива да се затрудняват е, малките дружества. Нека обърне внимание на това. И аз се включих в списъка на изказващи се. Имам една забележка е, към сметната палата. Сроковете за доклада са важни, за да имаме достатъчно време. Е, така че е, това, че е, го предоставяте е облегчение за нашата работа. Благодаря ви за което. Втория въпрос е свързан с въпросите на комисията, които, отговор на въпросите на комисията на последната страница на доклада. Пет отговора има, от които е, е, на три от които е отговорно след е, е, приемането на доклада от е, комисията. И тук възниква въпроса, защо толкова време е било необходимо? И бих искала да зная кой отговори на тези въпроси. Е, значи тук е, на 24 3 май е, и следващите няколко дни са посочени сроковете, но сега от комисията Джил Касадо от е, Генерална дирекция бюджет е, има думата. Moment, Frau Kollegin Makovai wollte noch eine Anmerkung machen. Uh, thank you very much. Uh, I could go back to chair the Albanian delegation. Много благодаря. Аз uh, от, е, ще помоля Томас да обобщи от е, мое име, защото трябва да отида на задание е, във връзка с една друга делегация. Thank you. Thank you much, uh, uh Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Маковей, докладчик по тази изключително важна тема. Докладът е много интересен първо бих желал ли да подчертаем наистина, че наистина нивото на грешка е ниск. Но имаме възможност наистина да разискваме, включително и сметната палата, препоръките, които се правят. И действително трябва да обърнем внимание на препоръките и а, аз ще повторя от името на комисията, че ние много внимателно анализираме тези препоръки, които са насочени към комисията, разбира се, но и онези, които чрез комисията а, е, а, е, всъщност засягат интеринституционални взаимоотношения, за да можем да видим по какъв начин може да се стигне наистина до една добавена полза която да доведе до едно конкретно изпълнение на а, тези препоръки без допълнително увеличение на разходите. Защото в комисията сме на мнение, че наистина прозрачността е задължение за нас. Това се подчертава навсякъде, особено в финансовите регламенти. Да, ще се опитаме да проследим участието в нашите обществени поръчки и системи, да видим по какъв начин бихме могли да съберем данни и резултати от всичко това. Ще предоставим максимално информация, с каквато разполагаме, но искам само да подчертая, че тъй като имаме вменени а, регламентирани задължения, ние наистина ще направим така, защото имайки предвид голямата по обем информация, с която разполагаме, ще трябва наистина да обърнем внимание на управлението, що се отнася до самите суми, начина по който те се изразходват на цел, целите, цените и договорите за обществени поръчки. Над 15 000 евро. Е, освен това, се има предвид тук и рестриктивните процедури, но както казах в самото начало още, е, изключително важно е да се има предвид, че това е изискване за унези суми, които пряко се управляват от страна на комисията, които са споделено управление и също така трябва да се обърне внимание на онези страници. Okay, so good. <laughs> so um, this is uh, in a, a maybe can differ. И казвайки всичко това, мястото, получателя, сумата и прочее. Това е а, а, задължение, но има и задължение за държавите членки също да предоставят тази информация. Информацията, която ние трябва да предоставяме, е необходимо да бъде представена по такъв начин, че да има баланс между прозрачността и съответно защита на търговски, стопански интереси и лични данни. Така че е необходимо да се спазва това изискване от страна на комисията. Какво още мога да добавя? Ние много сериозни стъпки предприехме, що се отнася до подготовката на новата, новия финансов регламент и съответно доклада. Да, ще има едно единно а, правило, което трябва да се прилага. Всичко това ще се отрази, разбира се, в а, регламента, но като приложение, както вече бе споменато и пред сметната палата. Ако такава е волята на съ законодателя, Бихме могли да отидем и по-далеч. Ние в момента водим преговори в тази насока, за да можем да включим новите елементи във връзка с новата директива за обществени поръчки до края на годината. Е, времето наистина е твърде кратко. Дали ще можем да приключим по всички глави, не знае, но ние така или иначе сме в началото на преговорния е, процес. Така че бихме желали наистина да добавим необходимото към предложението на комисията в тази насока. Освен това, с удоволствие мога да ви информирам, че ние бихме желали в максимално кратък срок да постигнем а, а, възможността за работа на едно гише, така че този принцип да бъде въведен на първи етап, на втори етап с агенциите. Започваме разисквания с другите институции, за да видим докъде сме стигнали, откъде на да вървим нататък, за да можем да реализираме всичко това, за да облегчим работата си, да постигнем не само по-голяма прозрачност, но наистина да има средство, инструмент за получаване на тази информация. По партньорските проверки сега. Мога да кажа, че Комисията има специален хелпдеск, така че се предоставя е, помощ и информация за всички останали институции и агенции. Е, що се отнася до е, също така тълкуването на нормите и а, ние организираме и срещи, за да споделим опита си в тази насока Изключително важен е този аспект от нашата работа, но искам да ви уверя, уважаеми госпожи и господа депутати, че това е наша обичайна практика на работно ниво, много ефективно. Е, стъпка, която ние извършваме съвсем редовно в дейността си. Нещо друго, което бих могла да добавя. Аз може би да се спра и на едно от притесненията, изказани от е, е, докладчика във връзка с е, достъпа до информация на разследващите журналисти. Що се отнася до системата за финансова прозрачност, по която работи комисията, следвайки препоръките от 2010 година на парламента, вече е налична, има бази данни, които са упоменати в доклада на парламента. За съжаление, те не са собственост на комисията или други институции, така че тук нещата наистина са малко по-сложни за нас, за да можем да гарантираме подобен достъп. Благодаря още веднъж на докладчика за много наистина ценни съвети. Необходимо е, е да продължим анализа от тук нататък, да видим докъде можем да стигнем с е, преговорите, включително и пред сметната палата. Вече наистина сме обърнали внимание на някои от е, препоръките в финансовия регламент и новото предложение, което правим и бихме могли, разбира се, да продължим още по-нататък. Благодаря ви много. Да, се винаги се радват, когато има предложение, защото това им помага да си доработят след това текста. Сега следващия е, изказващ се. Благодаря, госпожо е, Гресле, за втори път. Съвсем накратко искам да отговоря по няколко е, от бележките, направени между е, другото и от докладчика госпожа Маковей, пък и другите, които се изказаха. Основното в този въпрос, е, ключовата дума е прозрачност. Няколко е, проблема бяха поставени във връзка с прозрачността, а именно дали всички договори могат да бъдат публикувани със същ, при същите критерии и същата информация. Мисля, че това би било полезно и добро, за да има така цялостен поглед върху нещата и пък и прозрачност. И съм съгласен с е, комисаря Дилка Садо, че е, наистина от една страна трябва да балансираме между е, необходимостта от прозрачност, пък от друга страна защита на личните данни и информация но по-важното е повече прозрачност и мисля, че и другите изказали се показаха точно това. Колко важно е да има повече прозрачност е, около обществените поръчки. Другия проблем е свързан с малките и средни предприятия факта, че дългосрочните договори, 7 годишни договори, например, не гарантират равен достъп и че няма конкуренция и мисля, че тази констатация е много уместна и поради това е важно препоръките ни да бъдат последвани, а именно тези дългосрочни договори да се да бъдат подложени на много стриктен контрол – и винаги да отговарят на въпроса налага ли се, това необходимо ли е. Господин Фолкън остави въпроса за достъпа. Той свърза въпроса си и с новата директива за достъпа на малки и средни предприятия според е, новата директива. Нашия одит е, в одита ние се случихме вниманието си върху а, е, европейските институции. А, и ето защо всъщност ние не се спряхме върху конкретния въпрос, който вие споменавате. Това, което ние е, констатирахме е, че в новата директива малките и средни предприятия имат е, са поставени в много добро положение как е, в бъдеще ще бъдат аудитирани те и как всъщност е, ще се прилага директивата и е, нейното действие в реалния живот би трябвало да се тества предварително, ако е възможно. От друга страна трябва да признаем, че директивата не е преведена не е превърната в единната правилник на европейски институти и все още и една от нашите препоръки в това отношение е от особено значение. Госпожо Гресле, всъщност последния въпрос беше от вас, свързан с сроковете кога ще дадем отговори на различните институции. На последната страница от доклада ни може да видите всички отговори, е, че, всички отговори са е, на представени в съответния срок. Само, че забавенето иде от превода в, е, е на много езици това ни забави. Но на последната страница ще видите точно информация и датите, на които сме получили отговорите от различни институции. Радвам се да чуя, че комисията има положително отношение по много от нашите препоръки. Надявам се, това означава, че в бъдеще достъпа на економическите оператори до обществени поръчки от европейски институции ще се подобри. Благодаря. Благодаря на докладчика сега. Сега докладчика. Co jsme tady říkali, řadu poznámek už bylo zmíněno. zmíněno... Благодаря. Много важни неща казах от Европейската сметна палата. Аз всъщност няма да повтарям, само ще обща това, което се каза в дискусията. Значи от комисията иска да се променят три неща. Първо да се опитаме да внесем повече прозрачност при обществените поръчки. Това е дългогодишна битка, но си струва. Второ, да опитайте се да помислите за това как да подобрим достъпа на малките и средни предприятия, да не се е, осложняват нещата за тях, да не са твърде крупни и големи договорите, когато опитайте се малко по-творчески да подходите към нещата. Опитайте се да направите така, че Европейския съюз да печели повече доверие сред хората. Аз наистина пледирам и за тези това обслужване на едно гише, където да се концентрират всички договори. Това ще доведе и до повече прозрачност също времено. И мисля, че всичките тези е, елементи ще влезат и в следващия доклад. Да, е, край, е, край на тази точка от дневния ред сме. Благодаря ви за обмена на информация. Сега се връщаме на точка четвърта за системата на европейски, европейската система за сертифициране на устойчиви биогорива. Сега докладчика има думата. Заповядайте. Madam Chair, Commissioner, ladies and gentlemen, thank you. Госпожо председател, благодаря много за тази възможност, е, че мога да ви изпратя този специален доклад относно е, системата за сертифициране на устойчиви биогорива в ЕСЕ. В своето експозе съвсем накратко ще ви запозная с основните заключения препоръки, но първо позволете да е, за да дам един по-общ контекст на темата. Защо тази тема е толкова важна, биогоривата? Защото емисиите на парникови газове, разбира се, ни притеснява навсякъде в света и Европейския съюз е, е начало, що се отнася до водена добитка с и намаляване на въглеродния диоксид. Използването на биогоривата е една възможност за намаляване на въглеродния отпочатък. 2009 година пролета съвета прие е, енер... пакета а, а, за енергия промяна в климата, за да може да се премине по към по-голям дял възобновяеми а, източници на енергия. В резултат на всичко това разработената директива изисква да се обхванат поне 20% от потреблението на енергия от възобновяеми източници и поне 10% от енергиите е, в транспорта до 2020 година. Само устойчиви биогорива могат да се имат предвид, за да може да се постигне този 10% транспортен на цел. И основната отговорност е наистина да се гарантира, че е, в крайна сметка има конкретни сертификати за всичко това. Те се издават от доброволни схеми и а, е, отговорността на комисията да признае тези схеми. Е, взимането на решение е валидно за 5 години одобрение и по време а, е, на одите имаше 90 подобни схеми доброволни. Биогоривата могат да бъдат от два източника. Едното е селско-стопански култури, а другото отпадъци, остатъци и други нехранителни биомаси. Тъй като биогоривата, които са от селско-стопански происход, се конкурират с производството на храни, само 7% могат всъщност да бъдат част от целта 2020 година. Що се отнася до отпадъците, и е като източник, това могат да бъде използване, за да може да се постигне тази цел 10%, 5% биогорива от остатъчни материали или отпадъци. По време на одита ние искахме да проверим дали комисията и държавите членки имат и за надежни системи за сертифициране на устойчиви биогорива. Първо направихме оценка, що се отнася до доброволните схеми и признаването им от комисията и устойчиви биогорива се постига, на второ място по какъв начин се стига, на трето място дали националните данни за дела, което се използва от транспортния сектор, е надежден. Какво установихме? Като цяло, Посланието на докладът е, че комисията и държавите членки могат да предприемат повече стъпки, за да може наистина да се отчита точно биогоривата. Като устойчиве основното ни притеснение е, че комисията и държавите членки не следват достатъчно внимателно тази област, не я следят и е необходимо да има общностен подход, що се отнася до докладването на надежни данни, за да могат да се изчислява точно дела от тези 10% заложена цел. Доклада се казва, че поради слабости в процедурата за признаване от цена на комисията и съответно доброволните схеми в тази връзка, системата за сертифициране на устойчиви биогорива не е напълно надежна. Изискванията, които стъпва комисията при одобряването на доболните схеми са ограничени и те не гарантира достатъчно, че са наистина сертифицираните биогорива са устойчиви, което може да има отрицателни последствия. И е необходимо да се отстранят тези проблеми. По-нататък, що се отнася до дело от био възобновяеми източници може би е завишен и е, в този смисъл е, трябва да се провери непроверените е, дялове на устойчиви биогорива, за да може да се гарантира, че наистина биогорива, произведени от отпадъци, действително са произведени от отпадъци и необходимо да има сравнителен подход, за да може да се сравняват данните между държавите членки. Комисията не е наблюдава достатъчно отблизко системата за сертифициране. Необходимо е да се провери дали доброволните схеми наистина гарантират, че е, земеделските стопани спазват необходимите критерии, включително селско-стопански и екологични в тази насока. Тази информация следва да се контролира от националните органи в рамките на ОСП, но комисията пък няма достъп до резултатите от тези е, анализи. Що се отнася до самата структура на схемите? Ние видяхме, че има риск от конфликт на интереси що се отнася до съотносимост и спазване на стандартите и нормативите и е, съответно комуникациите с всички заинтересовани страни. Това е, трябва да се има предвид, че комисията създаде и един е, документ за насоки за из... Е, прозрачност, но за съжаление изискванията за това не са въведени в изпълнение. И накрая, държавите членки имат своята отговорност, за да могат да гарантират, че данните, които предоставят е, за устойчиви биогорива, са надежни. И в този смисъл одите посочва, че националните данни относно дела на биогоривата, използвани в транспортния сектор, може би не са надежни. Какво препоръчваме? За да може да се постигне зададената цел, задължително е намаленията на емисията да бъдат действителни и намаленията в една област да не бъдат заместени с увеличаване на емисии в други области. Така че, за да може да се подобри системата в бъдеще за сертифициране на устойчиви биогорива, ние препоръчваме комисията да извърши по-всеобхватна оценка на доброволните схеми, които изискват одобрение. Комисията да гарантира подходящо управление и прозрачност на доброволните схеми Комисията трябва да наблюдава а, вече признатите доброволни схеми и да предложи на държавите членки да подкрепят своята статистика с доказателства относно надежността на биогоривата и количествата, които се докладват и накрая комисията да предложи на държавите членки хармонизиране на дефинициите на отпадъчни вещества. Благодаря на комисията за конструктивното сътрудничество в хода на одита и ангажирането ангажимента, който те проявиха за усъвършенстване на работата в тази област. Благодаря също така и на съдокладчика господин Здеховски за отличния документ, който подготви за нашия доклад. Благодаря за вашето внимание. С удоволствие ще отговоря на евентуални ваши въпроси по доклада. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Докладчика има, е, докладчика има думата. Първо, да благодаря на е, дамата, която, е, господа Якобсен, която така добре ни представи. Наистина, благодаря на целия екип за отличния доклад и за чудесната ни съвместна работа. Сега за доклада. Той третира една много чувствителна тема, именно сертифициране на биогаз. За мен е много вълнуваща тази тема и се радвам, че можем да проведем тази дискусия днес. Е, тя е много важна. Когато оказваме Европейския съюз и го поставим в контекста на е, защита, на закрива на околната среда, първото понятие е, лидер. И аз мисля, че Европейския съюз трябва да е водещ това отношение, трябва да дава а, пример. Ето защо е, много важно е, е това да се спомене в е, е, общите. Е, общата част от доклада, именно е, дали, чувствителността на тази, е, този въпрос. Трафика, движението е един от най-важните сектори, който води до климатични изменения. Е, трябва наистина това, което, е, с което се е ангажирал Европейския съюз документ РД до 2020 година е, да ограничи и да увеличи до 10% дела на биоенергийни източници в всички сфери трябва да се спази. Наистина Трябва да подчертаем тук също така, че тук става дума и за използването на биогорива, е, самото редуциране на тези е, източници е доста спорна, е, спорен въпрос, защото е свързан с доста рискове. Например, земепол, при земеползването, използване на работната сила, това се отразява и върху е, хората, и върху околната среда. Всички тези рискове са добре наистина е, изложени в доклад на Европейския сметна палата би трябвало да се е, инвестира, инвестираме стотици милиона евро в е, помощ за развитие, борбата с глада, борбата с, е, с подобни измами. От друга страна обаче рискуваме тези пари да не се ползват по предназначение, тъй като се произвежда ненужно количество биогорива, а глада се разпространява и задълбочава. Въпросът тук е принципен. Ние би трябвало да търсим и принципни решения, съответно. Това аз не мога да го изтълкувам, освен по друг начин. Подхода на Европейски съюз до сега не е последователен. Европейската комисия трябва да преоцени своят е, политика на оценка и сертификация не трябва да допускаме е, да се изпраща хуманитарна помощ на хора, които нямат какво да ядат. От друга страна да имаме области, е, които можем да използваме, за да се произвеждат храни и за да се борим с глада наистина тази система на биоколивата трябва да бъде много прозрачна би трябвало да има проследимост, цифрите, данните, които предоставят държавите членки, трябва да има начин да бъдат проверени. И е, разбира се, този въпрос трябва да се свързи с други политически теми. И последна забележка, госпожо председател. Не искаме, е, не би трябвало да бъдем наивни, трябва да говорим е, открито. Е, групите е, заинтересовани е, от тази тема е, е, и интереса на отделни групировки е огромен в това отношение. И ако искаме Европейския съюз да има водеща роля, наистина трябва да бъдем лидер в е, всички тези сфери, които изброих до тук. Е, благодаря ви, дами и госпожа, е, господа, благодаря на госпожа Якобсен за този доклад и наистина се радвам, че ще има една оживена дискусия по темата. Благодаря. Сега от името на Европейската комисия, директора на Генерална дирекция е, е, енергетика има думата. Hello? Yes. Uh, firstly, thank you very much indeed. Uh, много благодаря за възможността да направя някои коментари по доклада. Според мен е много е, важно да се разбере какво казва докладчика. Ние сме напълно съгласни с него и с Сметната палата. Много са важни критериите за устойчивост при биогоривата. До 2020 година сме заложили 10% при транспортните горива. Те трябва да са от възобновяеми източници. Надяваме се те да бъдат биогорива. Следователно е много важно да има повторно оползотворяване. Трябва да се изпълнят най-взискателните стандарти на устойчивостта. Още 2009 година бяха одобрени тези критерии за устойчивост. Ние обяснихме, че биогоривата не бива да се произвеждат от торф или други места наситени с въглерод. Нашите изисквания са едни от най-строгите в света биогоривата в Европа се произвеждат както тук, така и в чужбина. Всичките трябва да отговарят на едни и същи стандарти. Одитният доклад, който разглеждаме днес, анализира директивата и изпълнението и след влизането и в сила. Важно е да се посочи, че при замяната на непрякото земеползване с законодателите са приели изменения на директивата през 2015 година. Биогоривата имат прак от 7%. Това е законодателната рамка, с която работим по-настоящем. Схемите за сертифициране. Тук се опираме на независими, проверяеми доклади на аудиторите. Основното е източника, използван за производство на биогориво, да отговаря на на критериите за устойчивост. Един от проблемите беше свързан с понятието отпадък. Ето защо и в акта от 2015 година ние включихме текст, който да внася допълнително пояснение – освен това, всяка година се прави преглед на схемата за сертифициране. От операторите по нея изискваме ежегодно докладване. Тези доклади трябва да отговарят на законодателните изисквания. Също времено те могат да отидат и по-далеч от тези изисквания. В това отношение доброволните схеми биха могли да включват някои социално-економически критерии, но те не са задължителни и ние не можем да ги наложим. Разпоредбите за фермерите. Тук правилно беше посочено, че имаме процедури за изпълнение по ОСП в Европейския съюз. Те се изпълняват от държавите членки. Докладчикът се спря и на валидността на данните, които постъпват от държавите членки. Наистина една от препоръките, която частично приемаме, частично по съвсем очевидни причини, е тази. Казвам частично, защото ние получаваме всяка година доклади от държавите членки. Много им благодарим за тях и за това, че ги предоставят на време. Разбира се, данните винаги могат да подобрят качеството си, особено с оглед на новите разпоредби в директивата от 2015 година. Управление и прозрачност, това е друга тема. Комисията създаде платформа за прозрачност. Всички схеми за сертифициране се оповестяват в платформата. Предлага се и достъп до тази платформа. Освен това, рутинно провеждаме срещи за консултации с държавите членки. На тези срещи се обменят най-добрите практики. Надзор на схемите. Тук ще кажа, че Европейската комисия разчита на документи. Тя не праща инспектори по целия свят, но разчита на независимата одитна информация. Тогава, когато установим, че тази информация е непълна или некоректна, веднага отлагаме вземането на решение за одобрение на съответната схема за сертифициране и разчитаме на одитна група, съставена от органите, които ние зачитаме. Надявам се да съм отговоря на повечето от повдигнатите въпроси. Колега Колегата Явор. Thank you, Madam Chair, and thank you. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Якобсон, благодаря на докладчика. Аз съм напълно съгласен с заключенията на доклада и повечето отказаното от докладчика, колегата Здеховски. Според мен този доклад е особено важен, защото нашата политика за биогорива не е просто една от многото политики. Тук имаме ясен пример на недобро законотворчество в Европейския съюз. Защото първоначалната цел беше да се води борба с измененията на климата и да се намалят емисиите на СО2. В крайна сметка обаче ние разбрахме, че първоначалното предложение и схемата за пазара на биогорива доведоха до непряко изменяне на земеползването – Това доведе до определени проблеми за селско-стопанския отрасъл в извън ЕС, както и проблеми на пазара на храните. Въвеждането на устойчиви критерии или критерии за устойчивост помага да се разбере какво все пак може да бъде спасено, но Докладът ни казва това, което години наред ни беше казвано от зелените неправителствени организации, а именно, че няма надежна одитна система за биогоривата. Имаме критериите за устойчивост, но в крайна сметка няма никаква гаранция, че нашите биогорива идват от устойчиви източници. Е, имаме и тази цел 10% биогорива до 2020 година, но и тук няма нито гаранции, нито някакви предпазни мерки, за да сме сигурни, че тези 10% в транспортния отрасъл са наистина от устойчиви източници. Няма и гаранции, че ние по този начин отбелязваме някаква победа в борбата с измененията на климата. Това са просто някакви факти, но не и очевидни предимства. Нека също така кажа, че има най-различни определения на отпадъците. Наистина, знам, госпожо председател, че трябва да бъда кратък. В държавите членки има различни определения на отпадъците докладването от страна на държавите членки не е достатъчно надежно и в крайна сметка няма гаранции за устойчиви биогорива. Проблемът е, че в някои държави членки, например Полша, е транспонирана директивата за възобновяеми източници, но това е направено едва 2015 година например. Така че никой няма представа как всъщност е създаден след това механизма за отчитане. Това означава, че когато стигнем до 2020 година, никой няма да има представа доколко биогоривата са свързани с някаква устойчивост. И според мен това е ясно доказателство, че ние трябва да спрем изпълнението на приятите норми за биогоривата, трябва да започнем всичко от начало, защото това е една ненадежна система, която не създава устойчивост. Thank you, Chair. Госпожа Якобсон. Благодаря, госпожо председател. Ще кажа само, че наистина очаквам с нетърпение да видя бъдещите инициативи на комисията. През 2017 година вие ще изработите план за действие, доколкото знам, така че ще очаквам да видя неговото изпълнение. Надявам се някои от елементите в доклада ни да попаднат в бъдещия план. Мисля, че има важни въпроси, които заслужава да бъдат сериозно обмислени. Благодаря. Немският превод излезе нещо друго, но да не се да не издревняваме колегата Щиковски. Благодаря, госпожо председател, госпожо Яковсен за заключителни думи, господин Явор за отличната позиция, становище. Е, това ни навежда, ни дава много пълна картина на целия проблем. Аз много се радвам, е, че проведахме тези дискусия. Много съм доволен от е, отговора на комисията. Е, тя беше отготвен, отлично подготвена за тази дискусия. Бих искал да спомена, е, че е, аз много ще се радвам, ако имаме стратегия до 2000 година за тези сертификации, сертификати. Е, моля ви, не ограничавайте е, тази е, проблематика с биогората в рамките на 2-3 години. Нека да говорим и да гледаме по-задълбочено на въпроса в по- с по-дълъг хоризонт. За мен е много важна информацията, която научих. Чух, че има платформа между държавите членки но по-важно е да не е, се предоверяваме на информацията от държавите членки, защото най-големият производител на е, биогорива в нашата, моята зна е Андрей Бабиш, министр на финансите на Чешката република. Съжалявам, че го казвам, но е, тук това е доста спорен въпрос. Едно е и, и това е е, причината да призовем Европейската комисия да не е, взема на е, доверие, да не приема доверчиво всички данни, които получава от нашите страни. Това е моята последна, това е моят последен коментар. Да, приключихме и с тази точка от дневния ред. Благодаря много за предоставената информация, за този толкова важен доклад, за изказванията, които ще вземем предвид за да е, постигнем нещо по-амбициозно, отколкото до сега. Сега стигаме до седма точка от дневния е, ред. Това е, е всъщност последващи действия във връзка с посещението на делегацията на комисията на нашата комисия в Гърция, септември 15 година. Е, сега ще чуем от е, генерална дирекция е, Регио, Реджио е, доклад е, ставаше дума за различни проекти с различно финансиране и ние помолихме да ни се направи един списък на всички проекти, които, за да се види какви а, е, чието, всички проекти, чието финансиране привърши през декември 2015 година. Не получихме такъв списък на проектите и за да знаем от тук нататък какво, е, как ще продължим или, как, или дали не се налага да се връщат средства. И сега бих искал да знаем е, какво мисли комисията, е, каква, как ще процедура от тук нататък с финансиране на проектите в Гърция от 14 насам. Имате думата. Uh, Благодаря за това, че провеждаме е, тази е, среща. Благодаря и за мисията. Много важна беше е, посетихме няколко обекта и проекта, но както казахте, е, през последния период имахме 162 приоритетни проекта, може би повече даже. И това, което е важно, тъй като във вашия доклад вие споменахте, че около 50 от тези процента са приключили. Ние имаме информация, че 78%, 187 всъщност са в заключителен етап и трябва да сме е, сигурни, че всички тези приоритетни проекти ще, бъдат, е, е, ще приключат е, някои от приоритетите бяха изтеглени или е, анулирани, но работим с гръцките власти, е, за възмож... мислим с тях за възможността да бъдат е, е, внесени отново в следващия програмен период. Е, нещо свързано с препоръките. Е, един от въпросите е свързан с регионализацията в Гърция. Знаете, че имахме пет регионални програми в предишния период, но те бяха комбинирани за няколко региона. Сега в новия период ние, е, ние е, допълнително подкрепяме това опълномощаване на, на, на регионите и защото това е много важен подход. Той дава възможност да се решава проблема с е, тесните места, понякога се получават задръствания за, е, за, между регионалните и централни е, власти, там засядат някои проекти и сега работим с Генерална дирекция Employment да отстраним тези недостатъци и особено по е, реформата на публичната администрация е, е важна. Техни... Програмата за техническа помощ също се ползва е, с голяма популярност в Гърция. Мисля, че по тези проекти ние ще можем да ви пратим това и в писмен е, форма. Малко повече време да ни трябва за целта, но е, ние сега очакваме заключителните документи, заключителни документи, които ще бъ... получим най-късно до март следващата година. Работим с гръцките органи, за да установим, да видим докъде са стигнали тези проекти. Мисля, че по седем от тях се вижда, е, че поне няколко ще приключат през март. По-конкретно е, ние се вглеждаме в един проект, е, свързан с едно езеро Карла. Въобще това е проект свързан с напоителни системи и водоснабдяване, но работим заедно с Агри и мисля, че този проект може да бъде е, завършен така че надяваме се, че наистина това ще стане. По, за магистралите, това беше един много важен проект. Важни проекти бяха магистралните проекти, които спряха поради кризата в Гърция. Сега трябваше да, преработим, да, ги, да ги преработим основно. И се надявам да намерим е, начин до края на 16 да приключим е, и с тях. Е, знаем, че датата официалната вече е, е пресрочена, споменахте го в препоръките, но ние гледаме да осигурим необходимите средства на гръцките органи, за да, е, да приключат тези проекти. В този контекст е важно да се знае, че комисия, службите в комисията работят много е, добре заедно с ЕКФИН, особено за тази е, финансова данъчна адаптация също стремим се да направим така, че тези средства наистина да бъдат е, е, изразходени целенасочено за завършване на тези проекти. Е, и разбира се, има някои сложни проекти, особено метрото в Солун. Вярно е, че имам ограничения. Там има проекти за мостове, но работим много с гръцките органи за възможното постепенно пускане на тези проекти между 18 и 20 година. Солун е важен обект в това отношение. Е, важен е, етап от е, строежа е отстряването на изкупния материал и все още обаче програмата за вторията фаза не ни е, е представена. Е, знаем, че тя ще е съкратена по отношение и на обхвата и на финансирането, но първата ще бъде оперативна, тя ще послужи така, че да се направи връзката с втората. По такива мостови проекти е, ние обикновено 90% ги приключваме. Същото се отнася до археологическите разкопки. Е, създадахме една междуведомствена група в Гърция, е, която се опитва да обедини е, всички министерства и ведомства. Те работят заедно. Това е един от въпросите, които ние поставяме все още. Надяваме се, че ще го решат. Колкото до археологичните разкопки е, върху и така освояване на земя, знаем, че това е е, проблем. Мисля, че по ваша инициатива работихме, имах е семинар в Европейския парламент по въпроса. Поставихме този въпрос на тази междуведомствената група. Те сега са създали две е, групи, които работят по тези въпроси. Надяваме се да излезат с е, конкретни препоръки за това как да се подобрят нещата дават ни 6 месеца. Важно е да продължим да, да настояваме за решение, защото наистина в много от тези проекти е, може да се е, яви проблем. Е, Най-голямото е, ни притеснение е, че е, 17 е етапа за приключване. Може би все пак ще не за 14-20 трябва наистина да следваме решенията, които е, са дадени в е, препоръките. Благодарение на Европейския парламент и на съвета някои е, подобрения са направени, така че гърците ще имат възможност да получат финансиране и на този етап, когато трябва да приключат с тези, с тези проекти, но 14-20 очакваме там повече, близо 1 милиард, който ще им ще бъде предоставен като междинно плащане от комисията. Знаете, че имаше авансово плащане. Сега се работи върху, едни, върху един грант. Подбора на, на проекти е 18%, което е добра цифра, защото в някои държави е, членки все още е, отчета подбора на, на, на проекти е нула. Има, работим заедно с гърците, за да започнем е, новите, новите търсене и заявяване на проекти. Едно от важните неща е, е новаторството, толкова важно за економическия растеж. В това отношение не, ние е, е, е, така е, се радваме, че те имат и национална и регионална стратегия и именно регионалната стратегия или стратегии ще бъдат основният двигател, ако се изпълняват е, е както трябва ще доведат до създаване на нови работни места и растеж. Още нещо иска да спомена, свързано с кадастъра. Това е, е проблем, който се точи от много време и е, това, което се опитваме да направим е да мобилизираме цялата така експертно знание и опит да включим всички елементи, за да прокараме този проект Имаме и меморандум за разбирателство, е, по силата на който ще се направят изменения в е, е, програмата за данъчна актуализация. Имаме проект за подпомагане на държавите членки също. Така че надяваме се, че след като обединим всички тези елементи, ще мръднем напред по кадастъра защото в е, Европейския съюз, е, Европейската е, централна банка също така помага, но аз съм съгласен, че е много труден проект. Ще, ще видим как ще се придвижи нататък. И други проекти посетихме. Мога да ви да маркирам отделни детайли, какво очакваме, дали да бъдат приключени, дали да бъдат разсрочени. Не мога обаче в момента да кажа, че е, ще има, не мога да кажа дали има е, проекти, които просто няма да приключат. Е, напротив, ние смятаме, че повечето от тях ще бъдат или е, привършени, или е, разрочени. Един е, от тях е свързан с е, е железопътна е, участък, железопътен участък. Знаете, не мога да произнеса името, знаете за кой защото а, това за нас означава отново съкрещаване на средствата в, в следващата фаза, но проекта ще приключи, но трябва да видим как ще се реализира това на практика, но трябва да намерим начини да, да, да вършим тези проекти. Това е много важно защото ако те не бъдат завършени, ако няма е, просрочване, е, тогава ще се наложат корекции. Цялата картина на възможните корекции можем да имаме само когато имаме заключителните документи. Иначе просто ще спекулираме, иначе просто ще е, говорим на позоки. Ангажимента е, Гърция се е ангажирала с 100% освояване на фондовете, но ако някои е, фондове, някои проекти не бъдат е, завършени, може би това ще наложи корекции, но разбира се, ще видим как да компенсираме едно с друго. Зависи от това дали има, ще се наложат нетни корекции или замяна на разходи. Това мога да ви кажа в момента. Ще ви пратим допълнителна информация, определено по 7 проекта. Сега а, оглеждаме останалата част от приоритетите проекти, да видим къде са те, дали ще ги внесат отново, ще ги предложат а, по 14-20. Картината за 7.13 всъщност ще видим, ще ни стане ясна по-късно. Март е крайния срок за, за внасене на проектите. Благодаря, че ме изслушахте. Благодаря за предоставената информация. Кога е, трябва да ви поканим отново тук на разговор? Е Кога ще се стигнат нещата до там, че е, програмата от 2007 до 2013 ще е ясна. Кога предвижда такъв момент? Ще зависи от гръцките органи, когато те предадат заключителната, представят заключителната информация. Но трябва да изчакаме те да ни внесат тази информация. Ако го направят началото на годината, може да го направят и сега, но мисля, че няма да стане ако, така че ще ни е нужно след това малко време да анализираме информацията. Е, ще се постараем максимално бързо да действаме, но ще зависи от проблемите, е, защото това е един сложен, комплексен процес, е, одитната декларация, декларацията от одита, всичко трябва да се обедини, защото в този период ние вътрешно сме рационализирали процедурата, така че имаме само едно съобщение до държавата членка и всичките уста, открити проблеми е, свързваме с е, заключителната фаза, но мисля, че до средата на следващата година ще можем да ви предоставим пълна картина за Гърция. По, този, по тези конкретни проект, по този конкретен проект, по седемте можем да ви пратим информация, можем да помислим и за е, тези, от приоритетните, тези проекти, които все още са висящи, които са, не са завършени. Това можем да направим сега, но пълната картина, вероятно до средата на следващата година ще имаме, след като сме е, анализирали всички документи. Благодаря много, председателката. Да, бихме искали тези проекти да, при, да, бидат, е, да приключат. Е, не искаме да си взимаме обратно парите, искаме просто да има успешно е, из, изпълнение и прилагане, изпо, изразходване на европейските средства. Не можем да си представим, че три години нещо се е точило и е, наистина допуснали сме известно либерализиране на правилата и е, разтегливо и срокове за изпълнение, но ако Гърция желая да даде пример за така успешно е, изпълнение на тези проекти, трябва да се постарае. Значи ще, ще отложим този обмен на мнение, ще го планираме за юли 2017 година ще го включим отново на дневния ред. Е, отново проведахме семинар за е, отчуждението на земи в е, Гърция. По това също имате ли да кажете нещо ново? Well, as I said, the, the information that uh, we got Информацията, с която разполагаме сега от гръцката страна е, че създават работни групи, които ще подготвят конкретни препоръки възоснова на разискванията в работните семинари, така че те би трябвало да ни представят конкретна информация в рамките на 6 месеца но не започва днес цялата тази процедура от месец октомври, когато започнаха семинарите, което значи, че до месец април трябва да изчакаме, за да получим тези препоръки. Ние, разбира се, ще продължим работата по-нататък с новата служба генералният секретар. Имаме тясно сътрудничество с тях. Мисля, че тази област може би ще ни помогне малко по-централизиран натиск от страна на комисията. Освен това, това е свързано с техническа помощ, защото наистина имаме нужда от това. Но най-напред необходимо да видим конкретните препоръки, които очакваме. Надявам се, че ще стигнем до много положителни развития, когато стигнем до тези препоръки, но това мога да ви кажа по-настояще. Благодаря. Значи ще го включим е, в дневния ред е, за юли. Е, ние общо взето проявяваме търпение, но на моменти ни идва малко много. Вече последните 20 години се чака решение, решението още не идва. Благодаря ви за информацията от общ интерес е да действаме. Ако можете да ни изпратите нещо по проектите, ще бъде добра. Добре. За да знаем е, как е, стоят нещата с тези толкова важни проекти, за да може да се стигне до служавна отговорност. Благодаря за обмена на мнение и стигаме до последната точка дневния ред. Тук е, ще приветствам с дъгъща колегата Дорис Пак е, най-сърдечно сред нас. Ето тук има чудесно място за теб на трибуната проучване е, по е, наградата Лукс, е, е възложено от е, генералния секретар. Във връзка с параграф 59 от резолюцията на, относно процедурата на Европейския парламент по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 13-та година. Имахме. Всъщност това трябва да стане на съвместно заседание с е, е, Комисията по култура. Дали е тук е, нашата колега от Комисията по култура? Някой ще погледне ли? Добре дошли. Радваме се, че можем да обсъдим тази точка съвместно. С това се занимава Комисията по контрол на бюджета от доста време сега. Да ви дам ли веднага думата? Първо на вас давам думата, моля. Ще говоря на италиански язик. Hey, I... Thank you. Eh, ringrazio molto la Presidente Grassel e tutti voi colleghi della Commissione. Благодаря много на вас, госпожо председател Грасел. Благодаря за поканата. Благодаря за тази чудесна възможност да споделим проучването с всички вас. беше възложено на Европейския парламент за процедурата на градата Лукс 2013 година. Проучването току-що приключи, т.е. преди няколко месеца приключи и включи други членове и депутати от Европейския парламент, за да може да се извърши анализ Относно процедурата по филмовата награда Лукс, развитието на процедурата и а, ето това беше първата дата, която успях да намеря свободна, за да можем да проведем съвместно това заседание. Много се радвам, че има и колеги от Комисията по културата. На 28 ноември ще има още едно заседание. Комисията по култура отново посветена на тази тема. Позволете да се спра накратко на филмовата награда Лукс. Провеждахме 10-та годишнина от организирането на наградата. Е, голямо събитие проведохме, което поканихме различни участници от аудиовизуалния отрасъл. И имайки предвид основните ни цели в е, провеждането на тази награда, а именно диверсификация в областта на културата и предоставянето на европейски филми, така че те да станат още по-познати и популярни след държавите членки. Това е изключително важно. Сега 10% е за момента нивото на познаване сред другите държави членки на филмовите продукции. Така че Изключително важно е всички тези филми да, имат, да бъдат а, субтитрирани на всичките официални езици на Европейския съюз. Това е изключително важно. Това са едни независими а, продукции, копродукции, които в резултат на това начинание всъщност обиколиха Европейския съюз и успяха да отправят своето послание към една много широка публика. Друга много важна характеристика на тази филмова награда е, че през годината ние всъщност подходихме доста творчески. Успяхме да създадем различни инициативи, като филмовите дни, е, Венецианския фестивал и имахме финалисти най-различни. Ето тримата, които бяха представени в Венеция, както и други форуми организирахме в хода на филмовия фестивал. Така че това е едно много голямо събитие, в което участваха над 150 европейски града. Депутатите от Европейския парламент имат възможност да популяризират това начинение в своите страни. Така че, по този начин, всъщност, ние а, а, промотираме тези ценности, защото в крайна сметка сред европейските ценности е, е да се засилва и укрепва и филмовия европейски сектор, особено сред младите поколения и идващите поколения. През последните четири години финалистите на филмовата награда Лукс е, имаха възможност да, е, да участват в международни конкурси, например АИДА. Някои от тях бяха номинирани включително за Оскари, така че действително, ако умеем да инвестираме, ако можем да засилим е, предоставането на е, по-широка публика на тези филми, това ще значи, че ще бъдем и по-конкурентни в Европа във филмовия сектор. Проучването ще бъде представено от нашата колега, госпожа Дорис Пак, която председател на, е, беше на Комисията по културата. Знаете това много добре в Европейския парламент. Така че е, на практика, ако мога така да кажа, тя всъщност е една кръсница на това събитие. Много благодаря за съвместната работа на колегата. Е, Венецианския фестивал е, имаше конкретни дни, авторски дни и 28 млади посланници, кинопосланници – от е, филмовата награда Лукс също участваха е, в работата на журито на фестивала. Всичко това стана възможно с е, много малко предоставените ни служители, с които можехме да работим, малки екип, от който успяхме да е, съберем. Е, разбира се, няма да засягам въпроса и с инвестициите, но изключително важна е тази награда. Искам само да ви кажа, че изключително високо ценя факта, че проучването което включваха 139 европейски депутата, които отговориха на въпросите, в крайна сметка успяха да стигнат до много интересни заключения, включително засягам и благодаря на унези, които участваха и на национално ниво. Това е много важно. Разбира се, вие ще имате възможност да се запознаете с конкретните филми и на 23 ноември ще имаме още по-широка публика, още по-широко участие, защото тогава ще се оповести и първенеца в а, конкурса. И сега още веднъж благодаря на Дорис Пак. Благодаря и на вас, госпожо председател, че ни предоставихте възможността да говорим тук. Благодаря. E благодаря. Доколкото си спомням, идеята за тази награда беше именно да е, всъщност ние цитирахме Вим Вендерс, който каза, че ако, е, трябва да, ако раз, искаме да разбираме Европа, трябва да разказваме европейската история. Това става най-добре чрез филмите. Е, наистина, европейските филми, за съжаление, са на 24 езика и трудно се разпространяват. Ето защо смятам, че тази инициатива е много добра. Тя успя, можем да кажем, сега на нейното 10, по повод на нейната 10, 10 годишнина. Разбира се, проблема може да се погледне от гледна точка на ефективност. Въпросът е как ще преценим дали е ефективно или не дирекцията и е, комуникация възложи е, това проучване и аз искам да ви представя, да ви отзная с резултатите. Всички депутати е, в Европейския парламент бяха включени, бяха им, беше им раздаден един каталог с въпроси, на които да отговорят. Както знаете, е, вие като депутати знаете, е, че непрекъсто е, пък и вашите сътрудници, вие сте заливани с такива списъци с въпроси, понякога отговаряте, понякога ги игнорирате, но много важно е да се отговаря. Резултатът е, че 80% са участвали, което е предостатъчно. В противен случай може да се е, да няма е, такава е, стойност проучването. Е, разследващите избраха 30 от тези 173 е, представители според пол, е, на принадлежност, националност и им бяха поставени тези въпроси След е, бяха попитани дали са готови по някои от е, въпросите да е, проведат дискусия. 17 се съгласиха с това. С тези 17 проведахме такава дискусия. Това бяха така наречените качествени разследвания тези разследвания допълват, бяха допълнени от представители на професионалисти от киноиндустрията, филмовата индустрия, и с наистина за, в работа с държавите членки трябваше да положим тройни усилия, за да стигнем до желания резултат. Този въпрос непрекъснато ни занимава в Европейския парламент, в, а именно как е, е, можем чрез е, нашите документи, чрез нашата практика да популяризираме филмите, европейските филми признанието за наградата Лукс сред депутатите, интервюните депутати беше доста висока. 53% свързваха името на тази награда с парламента. Те проявяваха и разбиране, е, знае, имаха представа за е, предложените филми. Е, 75% от запитаните казаха, че наградата Лукс е, води до едно по-добро разбирателство, е, като е извежда на преден план езиковото разнообразие. 70% смятат, че подкрепата, подпомагане на разпространението на европейските филми е много важно е, начинание и е, е, субтитрирането на тези е, наградените филми, 24 е, езика, европейски езика, според тях е много важно. Е, освен това, депутатите, запитите депутати дадаха положителна оценка на тази награда. Те казаха, че това е на, но, един много ефективен инструмент за е, популяризиране на, е, и е, съобщаване на европейските ценности. Е, един а, а, френски филм, който бе, а, е, бе а, е, отличен, всъщност а, е, се занимаваше с темата а, Кале а, и а, това, което се случва там. Тогава, когато е направен филма, все още не беше така животрептущ този въпрос. Междувременно а, положението там се в Кале се обостри, но наистина а, този филм а, показва на всички държави в Европейския Европейския съюз, е, е, че това е, е един важен проблем. Разбира се, всички запитани казаха, че тази награда засилва и дава тласък и на европейското кино. Не би трябвало да гледаме само американски, трябва да гледаме и немски, френски, европейски филми и то тук, в нашите държави и градове. Така изразено бе признание за това, че е, професионалистите, е, те също бяха запитани, кинопроизводителите, е, те също много положително е, се изказаха по отношение на на наградата Лукс и казаха, че заслужава тя да получи е, институционална подкрепа от е, Европейския парламент, която наистина ще стимулира и мотивира, е, ще стимулира богатството и разнообразието на киноиндустрията в Европа. Това е важно е, така становище от страна професионалистите. Депутатите изразиха своето удовлетворение от положителното развитие с, е, на, на наградата на последните години. Е, знаете от че вече преминахме от субтитриране на един език на три, т.е. и интересът сред населението към тези филми е голям все повече расте е, така се, е, репутацията на, на тази е, награда. Е, обикновено селекционерите подбират е, е, филми, които са близки до, до е, тежненията на публиката. Е, ние е, Разбира се, това го правят професионалисти. издирваме и селекционираме професионалисти, които така са се проявили и изявили в последните години. Депутатите казаха също, че ще е добре, ако ако се положат допълнителни усилия, за да се разпространи а, и да се а, а, популяризира тази награда допълнително. Филмите, които се подбират, обикновено имат и педагогически аспект, те могат да се използват и в училище. И аз ще помоля колегите да помислят наистина с какъв инструмент разполагат е, те чрез тази награда. И си мисля, че ако е, връщаме толкова внимание е, на нашите други дейности, както на наградата Лукс, мисля, че е, ще ни приемат много по-добре е, сред е, обществеността и нашите идеи ще е, бъдат е, така приемани по- добре. Благодаря, че ми дадахте възможност да ви запознае с резултатите. Благодаря за това, че бяхте тук и че ни запознахте с темата. Сега докладчика. Благодаря, госпожо председател. Оценявам е, е, изключително се на колегите Силвия Коста и Дорис Пак. Наистина много добре е, когато човек е, е, работи за европейската идея и по този начин. И според мен е, трябва да, да правим така, защото обществеността да знае, че ние тук правим нещо положително и, мисля, че е, в комисията не смята, че е, това е нещо излишно, че хвърли на вятъра пари. Е, комисията е на мнение, че е, не се използва този фонд по най-ефективен начин. За съжаление, с тази студия е, отново е, тук се прави е, така един... Отново това е един параден ход, който ще ни бламира. Господата, които бяха запитани, не са някаква анонимна, безлична студентска маса, та да се гордеем, че 10 или 15 или 18% са откликнали. Тези, които са запитани тук, са били всъщност журито, журито, което е вземало решение за е, връчване на наградата. И 20, 82% от е, това жури не са отговорили. И мисля, че това е пълен провал. 18%, които са откликнали и са дали положителна е, оценка, това е отрадно, това е хубаво, но е, множество, множеството, большинството от парламента все още няма понятие от тази награда. По този начин ние е, страхотно се излагаме. И ако наистина е, желаем да изнесем тази тема навън, ние трябва да застанем зад нея, трябва да намерим начин, може би да съставим журито по различен, по друг начин, с някакви изтъкнати, известни личности, които с, така че да се вдигне реномето, нивото на тази награда, а там и е, Европейския парламент. Е, знаем, е, с други думи, трябва по друг начин да се възприема тази награда в парламента. В противен случай ние се е, вкарваме автогол. И не може журито е, и тези провели, провели е, студи, студията да кажат, че при 18% е, отговорили е, това е успех. Аз мисля, че това е провал. И за мен това не е добре, дори доста ме, така неприятно ми е да го кажа, Иначе Дори, Зилвия и така нататък е, е, отдавна са дали да се разбере, че тази награда трябва да, да водим, е, но е, крайно време е да намерим съответните методи и инструменти и моята молба е следващия път по по-добър начин, с по-ефективни методи и инструменти да е, провеждаме този конкурс, за да за да е, има успех. Иначе тази студия не ме убеждава. Е, сега, преди да дам думата на докладчика, колега Де Йонг. Благодаря. Госпожо председател. Е, Аз принципно съм съгласен с казаното от колегата. Когато направим анализ на проведеното проучване, можем да установим какво се съдържа в таблицата. Виждаме имената на няколко члена на Европейския парламент, господин Малтезе е отбелязан като член на ГУЕ, но това не е вярно. Той е член на СПД и не бива в подобен документ да има такива грешки. Не, не, той е в ГУЕ, не е в СПД. Извинявайте, поправя се оратора, аз бърках, но така или иначе Списъкът съдържа доста малко членове на Европейския парламент, към които сте се обърнали с това проучване на качеството. Моят проблем е, че ние можем да изпълним такова проучване на качеството, което да обхване десетки членове на Европарламента, но въпреки това за нас най-важното е каква е полезността за гражданите, защото публиката не са евродепутатите, а гражданите. Така че истинската проверка е, би била, например, да видим дали можем да увеличим субсидията за субтитри на чуждестранните филми. Това е една отлична цел. Много е хубаво тези филми да се превеждат и разпространяват из цяла Европа. Предполагам, че Европейската комисия би могла да разработи програма с такава цел – тази програма би могла да предвижда подбор на филмите, като бройката е доста по-голяма от 3. И избраните филми да бъдат превеждани и разпространявани безплатно. Според мен една такава програма би се отразила в много по-голяма степен и би била много по-добра за гражданите. Защото излезте на улицата и попитайте хората, чували ли сте за наградата Лукс, много се съмнявам, че ще попаднете на някой, който да е чувал за нея. Затова и аз, ако съм представител на филмовата индустрия, бих се замислил. Струва ми се, че нашата помощ би била много по-ефикасна, ако поискаме от комисията да разработи подобна програма. Не искам да оставаме с впечатление, че е, едните се опитват да се опровергаят. Само ми се иска е, тъй като това в Комисията по бюджетен контрол е тема от много години, не бих искала да подкопавам нещо или да омалъжавам нещо, което Комисията по култура е, инициира, но просто ми се иска тази инициатива да се провежда по-ефективно. Е, благодаря. Ще, от самото начало е, съм съгласна с тази идея. Е, наистина, преди години Вим Вендерс тук в парламента каза, че ние трябва да помислим заедно как да стигнем до хората и как да им е, разкажем европейската история. Откъде идваме, кои сме, къде искаме да отидем. Така че Дорес пак каза, че е, това може да се постигне с е, филмите много по-добре, защото ги ангажира емоционално. И това е, е, е така, стои за цялата идея. Аз съм винаги готова, обаче, да мисля допълнително по темата, по въпроса за еф, ефективността. Но се питам дали наистина нещата са толкова неефективни, както се опасяваме. Тази филмова награда се развива вече години наред и е, депутатите, които участват, е, са участвали. Сега, не смятам, че трябва да омалуважаваме е, тези цифри, но е, ако 20% са откликнали на въпроси, на тях можем да гледаме на тази бройка като на посланици. Те ще разпространят тази информация в своите държави. Те говорят за нея, имат контакти с журналисти. Ето Лукс, наградата Лукс е, е, участва е, наградени с тази награда филми, отличени с тази награда филми, участват и в други фестивали. Така че до тук идеята е успешна успешна. Разбира се, е, би било хубаво да са участвали повече в е, тази е, анкета, но при натоварването, което имаме, мисля, че и това е добре мисля, че в годините и в медиите по-добре се отразява тази награда в училищата е, за киноизкуство и други е, школи е, вече се занимават с нея и сега ние не можем да очакваме 100% успех, но сме свидетели, че нещата се подобряват във времето с годините, не се влушават, нещата са в прогрес е, можем, разбира се, да мислим как да подобрим е, организацията, но важно е да запазим. Не, не би трябвало да поставим под въпрос тази е, културна награда. Хубаво е парламента да се идентифицира с такива инициативи, с такива културни награди, а не да гледат на нас като на хора, които се занимават само с суровите факти и с въпроси на културата сега, аз разбирам възраженията ви, но мисля, че е добре да погледнем и върху успеха на тази награда в годините и да помислим и за позитивния ефект, който тя е имала навън. Благодаря, госпожа. Госпожа Пак, отново. Е, да, е, трябваше да бъде, въпросите трябваше да бъдат отправени към журито. Е, разбира се, за това. ние е, го направихме. Трябваше това, което не можехме да направим е да отидем и да, да, да поставим тези въпроси в отделни държави членки. Просто е, искахме да разберем нещо, което вече знаехме, което не всички знаете. Е, ако попитате е, някой от улицата, познавате ли председател на Европейския парламент, ще ви каже не, разбира се, или на, на съвета, разбира се, ще ви кажат. Е, или, е, така че ние очакваме, ние очакваме твърде много. Когато питаме хората на улицата каква е наградата Сахаров, аз е, аз съм сигурна, че повечето ще кажат за какво, е, какво е това. Е, за тези, които се занимават с това, е важно да дадат, да покажат, че проявяват интерес към свобода на словото и тук не очакваме да, да, се, да има печалба, а просто да научим да видим какви филми е, са произведени в, или какъв филм в е, е, Естония или в Словения. Преди няколко години имаше един прекрасен филм е, Класовия враг от Словения за един 20 годишен мъж. Ние по, чрез тези филми достигаме до толкова много е, хора, е, така че това не ни проваля нас е, е, в никакъв случай ние си отнемаме, ако, се откажем от тези награди, ние си лишаваме от едно средство за комуникация. И вярвайте ми, ако в Еврейския парламент, в Берлин, Мюнхен, Есен или където и е, се покаже някакъв такъв филм и е, хората е, дойдат е, поканени от нас е, не да говорят за политика, а за е, съдържанието на този филм, който може би е наистина много политически и е, ако, е, а това е възможност, която е, депутатите са им предоставили, ето тук е, това е една възможност. Има много възможности да се използва този инструмент. И отново казвам, не винаги го, не всички го правим, не всеки го прави, но ето, получаваме тези брошури, където трябва да отбележим положителни и отрицателни неща. Е, такива неща хората не четат, но на кино е, отиват е, не стотици хиляди, но хиляди и имахме една седмица, в една седмица в 80, е, 38 е, е, държави в Европа бяха показани тези филми. Това ангажира, интересува нашите, събужда интерес у европейците към нашата работа, ако щете и аз бих е, искала наистина да е, сте по-позитивни, да повярвате, защото наистина това е една, е, е, когато говорим за история, е, аудиовизуалния аспект е, и е, аудиовизуалните средства са най-добрият начин да бъде е, показана историята е, съгласна съм с теб, с възражението, че трябва да работим по комуникацията. Е, но е, не бива да се отказваме от тази награда. Тя ни отличава по някакъв начин, тя маркира парламента и е, наистина хората се радват, че има политици, които се занимават с филми, с такива сюжети. Аз мисля, че трябва да продължим с тази инициатива и спирам, защото ще ме предупредите, че трябва да спрем. Благодаря за тази пламенна пледуария. Е, може би е, да дам въпрос, е, думата на колегата за да отговори на критиката за методологията при тази провеждане на тази анкета именно авторите на тази анкета трябва да вземат отношение за методологията. Има два елемента по методиката. Освобождаването от финансова отговорност има два компонента, вие го знаете. В този случай ни интересуваше доколко се познава наградата на първо място и на второ място как се възприема в държавите членки. Тъй като имахме две цели, имахме и двойствена методика. Първо искахме да определим доколко наградата се познава в държавите членки. Това беше количествено проучване сред членовете на Европарламента. На второ място искахме да видим каква е репутацията и имиджа на наградата. Тук вече разчитахме на качествено проучване, за да можем да дадем на хората повече време да отговорят, като по този начин разберем как гражданите в държавите членки възприемат наградата. За нас беше важно да можем да увеличим нейното влияние. Да това беше нашия подход. Може би трябва да е, взема отношение по тези 18% евродепутати, които са отговорили. Наистина 18% отговорили може би ни се струва малко, но е, вие много добре знаете, че депутатите разполагат с твърде малко време и за това, ако всеки пети отговори, това все пак е много положително. Колегата Бента. Благодаря, ще говоря на матерния си език на полски. Аз чух обяснението на председателката на Комисията по култура, госпожа Коста. Но Нека се обърна към госпожа Коста и кажа, че наградата Лукс не е само инструмент на Европейския парламент. Това е награда, която има своето отражение върху филмовата индустрия. Тя има своето отражение и върху публиката. Наградата показва, че за нас е важно младите хора също да бъдат приобщени. За нас е важно да можем да ги научим на начините на гледане на филмите. Затова и наградата Лукс всъщност определя до някъде конкурентоспособността на европейската филмова индустрия в сравнение с американската, защото тук се представят ценности, които са различни от тези на други континенти. Необходимо е да подкрепим този важен отрасъл. Самата верига на производство на културни продукти е важна, както и образоването на младата публика. Според мен това е много съществено. Um да, благодаря. Тук е, нещата опират до въпрос на, на, на, на доверие и на убеденост. Аз разбирам и двете страни в спора и смятам, че е, трябва да е, продължим дискусията по този въпрос. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Мисля, че една стъпка напред отидахме в това, че вече разговаряме заедно. Това е добро начало. И смятам, че е, трябва по-добре да разбер, се разберем взаимно защо се прави е, и как. Е, е, ще видим докладчика как ще постъпи с е, доклада. Е, но имаме и доста предложение за изменение, така че от сега не мога да, да, да от сега да кажа как ще се развият нещата, но хубаво е, че разговаряме открито един за друг. Колегата Коста има думата. Е, Благодаря ви. Благодаря за този откровен дебат. Надявам се, наистина, както беше казано, да използваме един нов наратив. Нали? Това е думата на днешния ден, когато говорим за наградата Лук, защото ние толкова я обичаме, толкова е важно за нас какво се случва с тази награда в Европа. Виждаме всички тези положителни реакции. Сега идвам от връчването на наградите МЕД в Рим – там бяха показани различни филми и от Средиземноморието и филмите на Лукс като трябва да ви кажа, че много голяма част от публиката прояви интерес към филмите на наградата Лукс. За това ми се струва, че имаме прекрасна възможност. В този момент легитимната роля на парламента трябва да бъде подчертавана. И ние, като членове на парламента, би трябвало да го разбираме най-добре. В противен случай, как останалите ще го разберат? Езикът на филмите е символичен, но той позволява да има обмен на идеи, да има взаимно разбиране – той също така ни предоставя знания. Ние се запознаваме и с филми от други култури а и можем да помогнем на този отрасъл да стане по-конкурентоспособен. Но както посочиха и други от ораторите днес, целта ни е да продължим в същия дух защото всяка година се сблъскваме с различни предизвикателства. Аз разбирам критиките, има ограничения, но ние със сигурност ще продължим да работим в Комисията по култура. Ще работим и заедно с Европейската комисия, за да проверим, можем ли да използваме, например, националните офиси за култура. Е, важна е и комуникацията между членовете на Европейския парламент. Надявам се все повече и повече от тях да откриват за себе си наградата Лукс. Аз съм готова да приема всякакви предложения, за да има увеличение на нивото на участие. Така че ние ще продължим да работим все така, като задаваме и въпроса как да го направим по-добре. Даваме си сметка в Комисията по култура, но аз ви уверявам, има и една страна, която не винаги се вижда. Някои от филмовите режисьори, спечелили наградата, ми обясниха, че за тях връчването е бил един от най-вълнуващите моменти в живота им. Ние сеем семената на бъдещите плодове. Um Благодаря. Край на заседанието. Утре в 9 продължаваме. Ще избираме вице-председател и след това е, комисарите Мимица и Хан ще участват в изслушване. Приятна вечер.